Bonjour à tous. Buenos días. Добър ден на всички. Buenos días. Good morning. Getting... Скъпи колеги, ще започнем нашата работа. Искам да ви припомня, че имаме много натоварен дневен ред и много тежък ден – а, включително ще гласуваме по електронен път към 10 и 15. Така че ви моля да си подготвите електронните карти, а не да пратите някой да ви ги търси досле. Комисара Рединг ще дойде тук да ни съобщи какъв, какъв ще бъде дневния ред в сектора, в който тя отговаря след 11 часа. В 2 часа ще се проведе изслушване, важно изслушване относно положението в Унгария. Някои политически групи изискаха организирането на това изслушване. То ще продължи час и половина, така че денят ще е наистина много е, тежък и трябва да се придържаме към времето, с което разполагаме. Е, точка 6 от дневния ред. Господин Коелю предлага да отложиме гласуването на неговия доклад днес, значи просто няма да го гласуваме. Имате ли възражения? Не. Също, също така приемаме и предложението на координаторите за следващите докладчици. Програма Правосъдие 2014-2020 господин Филип Клес. Система за надзор на европейските граници, господин Молдър, консулска защита за гражданите на Европейския съюз в трети страни, Едит Бауър, обмен на помощ и програми за обучение в еврозоната срещу фалшивите продукти, господа Гонз. Доклада, който господин, доклада на господин Марио Бургеци всъщност ще се поеме от господин Лоренцо Фортана, Фонтана по искане на Европа на свободи и демокрация. Сега Продължаваме с третата точка от дневния ред. съвместен, съвместно заседание на нашата комисия и на комисията по жените. Това е удоволствие за мен да Поздравя и председателя на комисията, господин Густавсън, Искам да го поздравя за избирането му. И сега ще разгледаме проекто доклад относно минимални стандарти относно правата и защитата на жертви от престъпления. Нашите две докладчици са госпожа Вечерел Барио и госпожа Антония Парванова. По силата на обикновената законодателна процедура, ние си сътрудничим по силата на член 51 значи член 51 повтаря председателя. През декември съвета прие общ подход, който даде правомощие на датското председателство да преговаря с Европейския парламент. И сега ще разгледаме проекто доклад, изработен от двамата е, докладчици. 27 февруари е крайния срок за внасене на изменения. 27 февруари в 12 часа. На 21 май март ще разгледаме измененията, а на 27 марта ще е, приемеме доклада. Сега дам думата на господин Гостасън за забележки а, коментари и след това на а, двете докладчици, които ще ни представят проекто доклада, а представителите на комисията и на съвета ще могат да вземат думата с господин. Благодаря за мен също е чест да съм съпредседател на това заседание, така че сега преминавам на шведски. Ще ви помоля да си сложите слушалките. Искам да започна. Няма. Искам да благодаря за сътрудничеството между нашите две комисии. За нашата комисия е изключително важно да допринесем за хармоничното развитие на тази област. Тази област пряко засяга правата на жените в Европа. Бих искал да приветствам работата на госпожа Хименес и на госпожа Парванова. Вие свършихте отлична работа. Напълно съм съгласен с казаното от вас. Предложението на комисията е добро, но може да бъде допълнително подобрено. Какво разбираме под жертва? Необходимо е да тълкуваме това понятие с цел да установим по какъв начин бихме могли да подпомогнем жертвите жени. Доволен съм също така, че в доклада се подчертават перспективите за мъжете и жените, тъй като в него се засягат насилието върху слабия пол и насилието върху жените. Изключително щастлив ще бъда, ако нашето сътрудничество продължи. И сега вече ще изслушаме докладчиците. Ще започнем с госпожа Химене, след това от госпожа Парванова. Мисля, че всеки от... Предлагам всеки от докладчиците да говори в продължение на 5 минути, след това, за да можем да имаме време за обсъждане. И моля след това изисквания, изказванията да бъдат по две минути, за да може да се класираме за гласуването. Идват други членове от други комисии, така че нека да бъдем точни. Благодаря, господин председател. За мен е чест да бъда докладчик на нашата комисия и да работи с госпожа Парванова от Комисията по правата на чените. Аз съм член и на двете комисии. Ще разгледам редица проблеми, свързани с жертвите. Аз съм се занимавала с различни видове жертви, особено на жертви на тероризъм. Аз самата бях жертва на тероризъм, когато брат ми и снаха ми бяха убити от терористи от ета. В много случаи жертвите бяха забравени, макар че трябваше да бъде точно обратно. И аз мисля, че това е един доклад, който придава достоинство на работата ни в Европейския парламент. Искам да благодаря на комисията, че внесе това предложение. Искам да благодаря на съдокладчицата си, госпожа Парванова и на всички, които се грижат за жертвите на престъпления. Аз искам да благодаря също така и на комисията за това, че разгледа въпроса за минималните стандарти за защита на жертвите в Европа. Необходимо е да защитим правата на жертвите и да намерим най-доброто решение в такъв период на криза, когато всичко е въпрос на а, разходи. Искаме да, за, да предотвратим двойната виктимизация и да избегнем а, скъпи процедури и съдебни производства по-късно. Жертвите виждат, че правата им не се зачитат в е много важно да се завърши работата по Стокхолмската програма, да се погрижим за правата на жертвите, за да може европейските граждани да имат повече доверие в техните национални правни системи. Един от основните елементи от е правото на информация, правото на писмен и устен превод по член 6, правото на системи за подкрепа на жертвите, правото да бъдат изслушани, правото на достъп до правосъдие и е правото а, техния случай да бъде изслушан в съда. Може да направим и повече да защитим жертвите. Всички жертви, независимо от техния происход, следва да бъдат обхванати от тази директива. Много често жертвите не съобщават за престъплението, защото се страхуват и защото нямат доверие. Жертвите а, които са уязвими, могат да а, почувстват възможност да бъдат защитени по време на съдебния процес. Те трябва да бъдат третирани с уважение. На тях трябва да се говори език, който разбират и трябва да се даде възможност те да говорят на език, който владеят а, трябва да се отчетат специфичните нужди на някои жертви, хора, които са с увреждания, не биха искали да бъдат наричани уязвими. Комисията смята, че уязвимите жертви трябва да бъдат хора с увреждания и децата, но тогава, когато се говори за хора с специални потребности, имайки предвид жертв, естеството на престъплението, ние а, смятаме, че и други жертви, не само жертвите на сексуално насилие се включват тук. Това могат да бъдат жертви на тероризма, жертви на престъпления, жертви на домашно насилие. Това, са в членов, това е уредено в членове 67 до 72. Естествено, изискванията на жертвите също са различни. Жертвите на тероризма, например, а, е, ние помним, че тероризъм се определя като а, е, нападение и атака срещу стълбовете на обществото. Хората трябва да знаят дали а, е, атаката е срещу правата на отделно лице или на всички тук трябва да се има предвид правото на достоинство и правото на памет. Необходимо е от Делно за всеки случай да се разглеждат нещата, за да може да се решат тези проблеми необходимо е жертвите да бъдат непрекъснато държани информирани за развоя на техните дела прокуратурата и юристите трябва да знаят как да се отнасят а, с жертвите. В член 24 се урежда начина по който всички съдебни а, служители се отнасят към жертвите. А, уважаеми колеги, вие с вашите изменения ще подобрите доклада аз се надявам, че ще имам един реалистичен доклад не само за жертвите, но за цялото европейско общество. Всеки може да се окаже жертва. Така че позволете ми да благодаря на комисията, на съвета за подкрепата. Ние по-късно ще чуем представител на а, съвета. Искам да благодаря и на госпожа Парванова, за която работих. Благодаря. А, госпожа Парванова, би било прекрасно, ако може да се вместите в 5 минути. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря също така на госпожа Химене за отличното сътрудничество и да отчета отличната работа и сътрудничество между двете комисии, което да ни даде възможност да изработим една солидна позиция на Европейския парламент, с която да влезем в преговори с съвет. Искам да благодаря на секретариатите на двете комисии за отличната подкрепа, която според мен допринесе значително към качеството на нашия доклад. Ние използвахме подкрепата на граждански експерти, както и на експерти от съвета и комисията. И се надяваме, че по този начин ще намерим лесен начин да постигнем споразумение. Приветстваме предложението на комисията за директивите, директивата за подкрепа на жертви на престъпления. Това ще допринесе за предоставянето на признаване на всички жертви на престъпления. Искам да спомена че в първото законодателство, което беше прието, се говореше за правата на извършителите на престъпленията. Жертвите идваха на второ място. Аз се надявам, че ние ще може да постигнем едно коригиране на тази ситуация. Госпожа Хименес и аз водим от обща цел една комплексна дефиниция на жертвите, отчитайки конкретното положение на жертвите с, с съответни мерки. И сега искам да предложа а, идеите първо комплексна дефиниция за, на жертвите с оглед на техните потребности. Изключително важно беше да се засилят дефинициите. Целта ни не е да създаваме различни категории жертви, а да установим една обща комплексна дефиниция, която да отразява потребностите на различните жертви, отчитайки динамиката, на джендър динамиката. Също така отчитаме насилието, което е определено по полов принцип. Отчитаме също така насилието срещу жените. Една четвърт от всички жени са изпитали физическо насилие. А, в живота си. Изменение 32 разглежда отношенията между различните видове насилие, дали те се причиняват от е, интимния партньор, нарушаването на основните права на жертвите и така нататък. И една последна промяна е позоваването на жертви, които са изложени на повторна многократна виктимизация. Е, жертвите са специални потребности, за разлика от терминологията на а, м, уязвими жертви в членове 63, 66 и 67. Също така неволно, а, безразборно а, а, назоваване и, а, а, и препратка към а, уязвимост. Някои жертви не бих искали да бъдат включени в тази тази, в тази терминология. А също така тук трябва да очертаем новата категория жертви с конкретни, по, специф, специфични подробни потребности, които би трябвало да получат нова помощ. Истинското естество на тези мерки трябва да се определя чрез навременна оценка, отчитаща пола, сексуалната ориентация, естеството на престъплението. В допълнение към службите, които са необходими за прилагането на закона по отношение на всички а, жертви. Въведен един нов член 18а, който отчита джендър динамиката в рамките на правата на човека. Такъв подход е изключително важен за вторичната виктимизация на а, престъпленията по пол в принцип. Член 18б урежда раз, а, обежището, медицинска подкрепа, съдебно-медицински експертизи, за да се отчети, отчете по-нататък джендър динамиката. Организираме, предвиждаме допълнителна квалификация за съдебните власти, които да даде възможност за определене на необходимостта от а, а, очертаване на проблемите на насилието в близки взаимоотношения. Във връзка с сътрудничеството е важно това обучение да се извършва в тясно сътрудничество с неправителствените организации това също така следва да бъде стандартизирано в държавите членки. За допълнителните мерки за защита на жертвите и засилване на превенциите. ние смятаме, че без че е необходимо, че е необходимо по-добро сътрудничество и създаване на мрежи, определят се сферите на сътрудничество, помощ на жертвите и събиране на данни чрез съответни европейски сдружения, които се занимават с потребностите на жертвите, създаване на база данни с статистически данни относно възрастта, пола и националността на жертвите, разработване също така на кампании за повишаване на информираността, за положението на жертвите. И накрая искам да подчертая факта, че ние много добре познав, разбираме, че допълнителни мерки са предложени в нашето предложение и че това може да доведе преразпределение на ресурсите и тяхното мобилизиране за националните власти. Изключително важно е да се напомни, че както беше предвидено от комисията, общите разходи за а, е 233 милиарда в Европейския съюз, не само поради самите престъпления, за да може жертвите да могат да се справят с наказателните производства и да се подкрепят жертвите. Следователно трябва да се предвидят тези жертви като разходосъобразни жертви за, пост, за постигане на устойчиво а, правосъдие. Това е нашето становище и се надявам, че с помощта и коментарите на нашите колеги ще можем да създадем едно много, а, един добър текст. Благодаря на госпожа Беричук, госпожа Парванова. Сега имате Давам думата на комисията и на съвета и след това на членовете на парламент. Представителя на комисията, госпожа Алан или Алтън, господин Алтън. Имате думата. Да, аз съм господин Алтен. Ще бъда колкото се може по-кратък. Няма да, се, няма да се спра на измененията. Просто искам да обясна какъв е подхода на комисията до тук. Предложенията, които направихме, вземат предвид нуждите на жертвите запазване, защита на достоинството, компенсации, е, защита по време на съдебния процес, общо пет е, вида е, нужди. Наистина този доклад е много амбициозен, с много положителен подход и ние Наш, нашите предложения обхващат всички видове жертви на престъпления, като обаче се опитваме да осигурим е, индивидуален подход към всички. Особено внимание се отделя на жертвите с особени нужди. И в течение на работата ще идентифицираме допълнителните нужди, за да не може да, не, да, да бъдат всички жертви третирани по един, по един равноправен начин. Е, и колкото и да искаме в нашето предложение да бъде амбициозно, не можем да не, да не отчетеме, че сме в средата на финансова кризма и предложенията на е, докладчиците е, имат своя цена, но също същевременно биха могли да намалят цената, за директ, която директно се плаща от обществата. Е, но и за това обаче предложенията трябва да бъдат амбициозни, но, също, но същевременно да бъдат реалистични. Е, важно е също така да не създаваме неоправдани надежди защото и да предлагаме само решения, които да могат наистина да бъдат изпълнени, и да бъдат приложени от държавите членки. И разбира се, трябва да, да, да, да знаеме, че не всички наши предложения и мерки могат да бъдат постигнати чрез прилагане на законодателство или създаване на законодателство, а трябва да се включат и някои практически мерки. А, опитваме се а, нашите а, предложения да бъдат колкото може по-ясни, да, а, да се да се придържаме към а, мерки, към, към, към, към правилата, да, да, да използваме един точен, ясен език, да могат тези мерки да бъдат разбрани и за, още веднъж, за да не създаваме неоправдани надежди и Предложенията, измененията на докладчиците наистина са много положителни и са една много добра отправна точка за по-нататък, по-нататъчни обсъждания. Сега господин Олмер от датското председателство от името на съвета. Благодаря, господин председател. Най-напред бих искал да ви благодаря за поканата на днешното заседание, което ми дава възможност да чуя и представянето на доклада. Разбира се, предложението е от съществено значение за прилагане на програмата от Стокхолм. Тази тема е основен приоритет за датското председателство. Ето защо сме а, изключително щастливи от възможността да продължим работата ни в областта на защитата и подкрепата на жертвите. Обеден съм, че в рамките на датското председателство ще успеем да приключим с първото четене на директивата. В рамките на полското председателство съвета работи усилено по предложението за директива, като през декември приехме обща позиция, така че съветът е готов да влезе в преговори с Европейския парламент. Благодаря на госпожа Хименес и на госпожа Парванова за изготвени от тях доклад. В него се съдържат изключително важни и интересни предложения за изменения, които ще а, обсъдим. В доклада се подчертава също така, че защитата на жертвите е приоритет за парламента. След като чух представянето на доклада днес, аз със задоволство установявам, че в много важни области нашите позиции са сходни. Вярно е, че все още има някои аспекти, които ще трябва да договорим, но така или иначе, с оглед на доклада, убеден съм, че ще стигнем до консенсус Европейския парламент в рамките на датското председателство. Бих искал също така да засегна въпроса за преговорите, които се проведоха в съвета. В съвета бяха изразени позициите на държавите членки, а те биха желали да разполагат с хоризонтален инструмент, който да увеличи нивото на защита на жертвите от престъпления. Същевременно обаче за съвета е важно също така инструмента да бъде ефективен и лесно използваем на практика. В съвета запазихме изходната точка предложена от комисията, а именно да не се взимат предвид индивидуалните нужди на жертвите и това да бъде база, на която да се определя помощта, която да предоставят държавите членки. В съвета осъзнаваме много добре, че някои от жертвите се нуждаят от специална защита и за това решихме че е редно в директивата да се упомене, че е необходимо да бъде направена индивидуална оценка на всеки отделен случай. Тоест, ние се произнесохме за а, индивидуална оценка на всеки конкретен случай. Разбира се, ще продължим да разглеждаме различните възможности за предоставяне на защита на жертвите с оглед на специфичните нужди на жертвите и това ще го направим съвместно с парламента. За съвета е от съществено значение правата на жертвите да не се противопоставят на правото на защита – със сигурност ще успеем да намерим конструктивно решение на базата на доклада, изготвен от парламента. Съвет е на мнение, че инструмента в това отношение трябва да бъде ефективен и лесно прилаган на практика. Поради тази причина бихме искали да предоставим ясни права на жертвите, но същевременно е необходимо да осигурим и съответната гъвкавост. Гъвкавост, която да позволи прилагането на конкретните решения. Необходимо е да се отчита и економическата конюнктура в този контекст. Предложението за директива определя минималните стандарти, което означава, че държавите членки имат възможност да отидат отвъд тях, ако пожелаят. Благодаря ви още веднъж за поканата на днешното заседание. Благодаря за предложенията за изменения. От името на датското председателство с удоволствие ще продължа да работя с Европейския парламент. И по-конкретно с госпожа Хименес и госпожа Парванова. Благодаря на датското председателство, благодаря на представители на комисията, но тъй като вече сме закъсняли, давам само по две минути на всеки, който иска да се от... изкаже от името на а, комисията. Госпожа Грибек. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда много кратка. Бих искала да приветствам иници... инициативата за съвместна работа между комисиите, което чието резултат е една много по-задълбочена и много по-завършена работа и доклади. Искам да благодаря на, двамата, на двете докладчици за това, че най-после ще се установят минимални норми за закрила на жертвите на престъпление. Ние сме съгласни с практически всички предложения, направени от докладчиците, които ни бяха представени, но разбира се, чрез изменения ще, ще допълниме този, това предложение. Трудно е да се постигне баланс от една страна да се преследват извършителите на престъпления и същевременно да се защитат жертвите. И аз благодаря на, на всички онези, които наблегнаха точно на закрилата на жертвите, защото просто този път някакси из, изменяме парадигма на а, правовата държава. А, вече в а, центъра на нашето внимание са правата на жертвите. Жертвите имат права а не трябва да бъдат а, забравени и разкарвани, ако мога така да кажа. Е, тук се набляга на уязвимостта на жертвите. Разбира се, необходимо е, е да бъдат е, преследвани извършителите, но също Същевременно жертвите трябва да бъдат информирани, закрилени и така нататък. Да, вярно, в е, сложно економическо положение сме, но а, не трябва да забравяме и а, другата страна. От една в, в, в този доклад с са включени правото на справедлив процес, но, но времено и някои мерки, свързани с закрилата на по-стрикни категории жертви. Примерно, децата жертви трябва да бъдат изслушвани от хора с специално обучени за това. Това означава, че трябва да има магистрати или лица, които да са специално обучени и да могат да, да, да разбират различните видове насилие и насилие по полов признак. А, необходимо е също така да обменяме опита и да поработиме също по мерките свързани с убежищата за жертви. Госпожа Гризбек, благодаря. Господин Ромева. Uh, Съвсем накратко ще кажа три неща. Съм сред хората, които смятат, че правата на жените са изключително важни и по тази директива не може да бъде е, единственото място, в което да се третира насилието срещу жените. Изключително важно е да има и други рамки, други места, където да се разглеждат тези въпроси по-всеобхватно и това не трябва да го забравяме. На второ място сме много удовлетворени от изменения 53 и 54 достъп до, до служби, занимаващи се с жертвите, защото ние смятаме, че жертвите трябва да имат права, независимо от правния им статут. Следователно, не трябва да лишаваме дадено лице, което няма необходимите документи в дадена държава, то не бива да бъде лишавано от защита и закрила. Във връзка с изменение 54 е, трябва да се помисли за ролята на определени организации, неправителствени организации, синдикати и така нататък. Каква роля могат да изиграят те като източник на подкрепа? В директивата има известно взаимно противоречие с други директиви. Едната директивата за а, а, расовото, ра, равенството по расов принцип от 2000-та година. В групата на зелените бихме искали да повдигнем една конкретна тема. А, директивата се насочва към физическите лица като жертви. А, също така и околната среда е конкретна жертва. Ние смятаме в, в, дру, в други директиви това е разгледано и ние а, трябва да разгледаме и околната среда като жертва на насилие, за да може да се защитят жертвите от подобни престъпления. Това са трите аспекти, в които ще внесем изменения, за да се подобри текста. Благодаря, господин Такам. Две минути. Господин председател, ние приветстваме тази инициатива. Искам в краткото време, с което разполагам, да разгледам една сфера, за която беше спомената от госпожа Гриспека, именно децата. Мисля, че най-големите жертви всъщност са децата и ние съвсем определено ще потърсим изменения, с които да осигурим защитата на децата в този доклад. Мисля, че основните сфери, в които искам да се спра, е медийният цирк, който трябва всички ние да изтърпим. Тяхното вмешателство в личното ни пространство. Ние би трябвало в този доклад да се занимаем и с този въпрос. Също също така с въпроса къде се държат децата, къде се разпитвате. много е важно тези места да бъдат приветливи за децата. Децата би трябвало да се подлагат на минимално вмешателство тогава, когато в един съдебен процес са намесени деца. Съдиите трябва да следят за защита на интересите на децата и мисля, че всъщност ние трябва да разгледаме насоките на ООН за правосъдие, в което се използват свидетелски показания на деца. И нашата група ще се върне в, на понятието ресторативно правосъдие, защото и това би трябвало да бъде отразено в доклада. И още един последен въпрос, който искам да засегна е а, това, че имаме редица изменения, точки от преамбюл, които нямат правни последици, но са написани като че ли имат. Трябва да се а, разграничи много ясно кои от текстовете в това предложение имат а, а, а, правни последици. Госпожа Цикал. Господин председател, бих искала да благодаря и на двете докладчици за отлично свършената работа. Приветствам факта, че този проекто доклад ще стане част от законодателен пакет в момент, в който не е твърде необходимо да осигуриме закрилата на жертвите. Много е, неправителствени организации се занимават с този проблем и за това е необходимо да имаме един координиран подход мисля, че този доклад ще бъде прият. Аз подкрепя много от предложенията, включително вторичното виктимизиране, правото на информация, примерно на това, че извършителя е освободен, да речеме. Бих искала да се спра на насилието по полов признак. Аз съм член на комисията на жените и за това това е от особен интерес за мене. Този тип насилие е изрично посочен в доклада на изменения 15, 16 и 17 третират този въпрос. Бих искала да наблегна на един аспект – Просто защото съм разговаряла с представители на организации, които се занимават с жертвите. Става дума за убежища или центрове за където жертвите е, биха могли е, да бъдат е, подпомогнати и да им бъдат оказани някои услуги. Значи става дума за специални центрове или убежища за тези жертви. Следващият оратор, две минути. Благодаря. Аз също приветствам работата по предложението за директива. В цяла Европа имаме нужда от коректно третиране и добра защита на жертвите. Те имат право на справедлив процес и на обещетение. Но много от нещата, които исках да кажа, вече бяха казани. Аз от своя страна бих искал да наблегна на някои други аспекти. Възможно ли е този законодателен пакет да бъде приложен на практика? Намерено е правилното равновесие с оглед на разходите и така нататък. Така че наистина в много добро съотношение са отчетени всички аспекти на проблема. Но а, трябва да вземем предвид и равновесието между всички а, права, които желаем да предоставим на жертвите. Много често наказателните производства траят много дълго и ефектът от тях не е желаният такъв. Това се. А, имам също така и въпрос, свързан с, с разходите. Изменение 55-то. Какво означава казаното тук? Мат... Допълнителна материална подкрепа. Това е доста обща формулировка. Какво имате в предвид тук? Изменение 100. База данни. Необходимо ли е да се стига до създаването на база данни? Освен ако тук не се визира националната база данни, от която черпи и Евростат по мое мнение, задачата е на Евростат в това отношение. Благодаря, госпожа Гарсия, две минути. Благодаря, господин председател. В качеството ми на член на социалистите и член на Комисията за правата на жените бих искала, разбира се, да благодаря на двамата докладчици. Това, което казаха колегите преди мен е напълно вярно. Не трябва да визираме само жертвите на домашно насилие. в това отношение си има специфична директива. По мое мнение, Европейската комисия не е представила много добре а, нещата и директивата трябва да бъде подобрена. Има много жертви в днешния свят, които са жертви само защото са жени. Необходимо е малко да се засили казаното във връзка с тези жертви в директивата. Необходимо ли е да засягаме и економическите проблеми? В медиите непрекъснато се говори за това, цитират се астрономически цифри в това отношение. Но когато разглеждаме проблема за жертвите, Считам, че очевидно, че е необходимо да променим изказа си. Трябва да е много ясно, кога визираме жените жертви на насилие. Несъмнено е необходимо да позволим на тази директива да позволи предоставянето на подкрепа на всички жертви. Благодаря и на двете парламентарни комисии, но текста може да бъде подобрен. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз също искам да поздравя двете докладчици за отлично свързаната, свършената работа. Техните аргументи са много силни. И... Но разбира се, проблема е много сложен и може би не, не е абсол, абсолютно, не разглежда абсолютно всички аспекти на нещата. За, съж, за съжаление, не можах да проуча доклада в подробности, защото получих превода вчера след обед, така че може би няма да бъда много точна. Изменение 15 обаче е отлично. Там се споменават няколко категории престъпления, включително и тези на организираната престъпност и това е важно да се е, е, посочи изрично. Не трябва да забравяме, че в е, много страни жертвите на такива видове престъпления просто са забравени. Така аз лично ще е, допринеса не само в качеството си на депутат, но и в качеството си на председател на Асоциацията на жертвите на мафията. Необходимо е да се посочи изрично емоционалното отношение в и емоционалното състояние по-скоро на жертвите на престъпленията и особено в момента, в който те съобщават за тези престъпления, аз ще внеса допълнително изменение и ще уточна това. repercussions of crime on victims in particular. Microphone, моля. It's not responding right. The rights of victims правил, правата на жертвите на престъпления са много важни, но е необходимо да се разгледат последиците на престъпленията за а, конкретно общество. Е, опит за централно законодателство няма да може да отговори на конкретните потребности на жертвите в определени общества. Тази сутрин, мисля, че от датското председателство чухме, че държавите членки трябва да имат възможност да законодателстват. Те вече имат тази възможност и я използват някои от тях много е, ефикасно. Силата на законодателството е хармонизирана хармонизирането на законите. И, а, акцентът е а, е, да се отговори на европейски цели, а не толкова на потребностите на жертвите на, на жертвите на престъпленията. Има един много показателен текст, в който се казва на страница 63 от английския текст, но загубихме превода, загубихме звука. Няма звук. Right, try this one. This is the mobility of legislators. Ето така е под законодателите трябва да бъдат подвижни. И а, необходимо е да се хармонизира закона, но а, интересът се оказва, че е повече от хармонизирането на законите, а не толкова правата на жертвите. Има една линея на е, член на страница 64-та страница и а, там се казва признаването на а, а, насилието срещу жените е, е дискриминация. А, а, тук по-скоро се говори че дискриминацията е по-важна, отколкото самото престъпление. А сега за две минути следващи оратор. Благодаря. Директивата на съвета през призмата на правовата държава не ни казва кой знае колко. Да, говори се за правото на защита и така нататък. Но ако говорим за директива, то тогава съвета трябва да приведе в съответствие правата залегнали в законодателните уредби на 27 държави членки. И аз не виждам какво е новото в този законодателен инструмент. Всъщност, двете докладчици със сигурност внесоха много новаторство, по-специално по отношение на младсинствата. Колегите преди малко също подчертаха значението на правата на младсинствата, както и на правата на хората с специални нужди, т.е. хората с увреждания, децата и така нататък. Но аз се питам следното – Необходимостта от посочване на хората, които се а, намират в затруднено положение, като хората, които са били жертви на предразсъдъци или на расистка атака. Да, понякога човек може да бъде обект на дискриминация и поради сексуалната си ориентация. Да вземем конкретен пример. Чернокожата жена повече дискриминирана ли е в по-голяма степен от белокожата жена? Мигрантите имат ли право да бъдат признати за лица, които попадат в категорията от хора, които имат специални нужди? В това отношение си мисля за всички разпоредби в националните законодателства относно хомосексуалистите и така нататък. За тези права ли говорим тук? По мое мнение е редно да упоменем и още нещо. Приключвам, господин председател. Та, тук не се говори за колективните престъпления, за терористичните престъпления, престъпленията против околната среда. И по мое мнение е необходимо в резолюцията да се включи възможността за колективен иск, който да позволи на група от хора, които са претърпели някакви вреди, да се оплачат колективно. Благодаря. Когато вие говорихте за чернокожата жена, а, със сигурност не искахте да кажете, че по принцип се счита, че нормалната жена е белокожата. Искахте да кажете, че тя може да бъде обект на двойна дискриминация заради пола си и заради расата. Две минути, госпожо Клас. Благодаря, господин председател. Искам да задам въпрос на докладчиците и на комисията. В дефиницията на понятието жертва се има предвид жертва на престъпление. Но а, как, не може ли, кои са другите е, жертви? Не може ли да се, да се смята, че децата на, на жертвата също е, са жертви, защото е, те страдат по време на процеса, както и семействата на е, осъдените. Те също са жертви по, е, сами по себе си. Дали е, е, те също се включват в тази категория? Много ви, много ви моля, не повече от две минути, е, защото всеки от вас вече се изказа поне по три минути и в 10 и 15 трябва да гласуваме, а междувременно имаме и друг доклад. Някои са дошли само за гласуването за 10 и 15, така че аз ви е, предлагам да дам по една минутка на докладчиците за заключение и след това минаваме към следващата точка, защото просто сме много закъсняли. Е, процедурен въпрос, господин Сутил. Господин председател, много е важно до, до, гласуването да бъде наистина в 10.15, защото сме дошли за това. Ма точно това и казах, е, каза председателят. Да, да. Предвид това, че нямам, не разполагаме с време. Искам да кажа, че повдигнатите въпроси са интересни. Записахме си ги. Сега нямам време да отговоря. Ще мога да ви отговоря в двустранен порядък и благодаря ви за всичко. Благодаря. Искам да благодаря на всички колеги. Ще отчетем техните предложения и техните изменения. Ще ги разгледаме много внимателно. Искам само да кажа, че що се отнася до насилието по полов принцип, няма друга възможност. Личният ангажимент на комисаря Рединг беше много важно. Това е възможност в пакета на жертвите да се говори за насилие по полов принцип. Всичко, което сме внесли в нашето предложение е, е съгласувано с конвенцията, която е ратифицирана от е, е, всички държави членки и съответно тя е задължителна. Сега, Имам, предвидели сме тук стра, точка четвърта, Европейска година на гражданите. Госпожа Пападополо е докладчик, но ние ще гласуваме в 10.15. Ако искате да направите, да представите и толкова, тогава ще можем да го направим, защото точно в 10.15 започваме да гласуваме. Госпожа Пападополо, благодаря. И аз трябва да хващам самолет е, така че трябва да представя доклада си. Искам да спомена, че е, благодаря на комисията за предложението 2013 година да бъде обявена Европейска година за гражданите. Мисля, че заглавието трябва да се промени. Ние смятаме, че Европейската че всичко това трябва да бъде свързано с резолюцията от 15 декември 2010 година. Това ни дава възможност да се повиши информираността на гражданите и да се стимулира участието на гражданите в демократичния живот на Европейския съюз, да се решат някои проблеми, да се продолеят някои пречки. Както знаете, в 83-та година, в 93-та година евро, договор от Мастрихт заложи принципите на гражданството на Европейския съюз. Ораторката прекъсва, тъй като има много шум в залата. Председателят, уважаеми колеги, опитваме се да догоним. Нека да обърнем, да слушаме внимателно изложението на госпожа Пападополо по европейските граждани имат много права, не само правото за свободно придвижване и престой в държавите членки, но и да гласуват и да бъдат кандидати в европейските избори, правото на дипломатическа и консулска защита, правото на достъп до европейския дос, е, омбудсман, затова ние смятаме, че през тази година, годината на Европ... Европейската година на гражданите, трябва да постигнем по-добра информираност за правата, независимо от това дали гражданите живеят в собствените си страни или в друга държава членка. Необходимо е също така участието на гражданите в демократичния живот на Европейския съюз. А, ние предлагаме да се предостави информация в а, кампанията за подобряване на информираността в медиите. Предлагаме план за действие и създаването на работна група за европейско гражданство в Европейския парламент, както и кампания в 2013 година както и изготвянето на зелена книга от комисията, за да се проведе дебат за активното гражданство. Ние смятаме, че един сравнителен наръчник трябва да се направи от комисията, в който да се обясни терминологията. За тази година са предвидени само 1 милион евро, които в сравнение с финансирането през други години е много малко. В 2011 2011 година имаше бюджет от 11 милиона евро за кампанията, докато в 2010 година имаше 27 милиона евро за тази година и в 2013 година има само 1 милион. Това не е достатъчно, защото не се предвижда съфинансиране на инициативи на гражданското общество и има само възможност за комуникации отгоре надолу. Ние призоваваме комисията да повиши този бюджет. И накрая искам да кажа, че предлагаме Европейската година на гражданите да не бъде насочена само към тържества, а да създаде рамка за един дългосрочен дебат за понятието, за концепцията европейско гражданство. И ние смятаме, че това трябва да бъде основата за бъдещи политики, мерки и действия, които постепенно да се прилагат. Това предлагам. Благодаря ви за вниманието. Очакваме измененията на другите евродепутати. В крайна сметка тази година би трябвало да повиши информираността и разбирането на европейските граждани за европейските ценности. Благодаря, госпожо Папатополо. Благодаря за това, че бяхте кратка. Сигурен съм, че всички разбираме, че ако сме тук да разгледаме проекто клада, ще можем да се справим с графика, ако се придържаме. Всъщност виждам господин Согор, че иска съвсем накратко да ако искате за няколко минути да се изкажете, но моля бъдете кратък. Okay, thank you. I will speak in Hungarian. Благодаря, ще говоря унгарски. А, нашия докладчик в Сянка. Аз бях докладчик Сянка от ТНП. Наистина смятам, че подобен доклад е, е много а, своевременен, тъй като в сме свидетели на економическа криза, но преживяваме и криза, морална криза, криза на цивилизацията, някакси всички се чувстваме виновни, виновни за всичко, за това е необходимо да, да се организира един дебат по всички тези проблеми. Госпожа Гризбек. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда кратка, но все по-малко време ни предоставяте. Та, по доклада бих искала да подчертая а, отличната работа на колежката Пападополо. Бих искала само да посоча, че човек не се ражда гражданин, той става такъв. А, така че има непрекъсната борба, за да се стигне до победата. Ето защо е важно да отпуснем необходимите финансови средства а, редом с този доклад. Нещо, което съвсем не е изненадващо, тъй като поради економическата криза и економическите трудности, идеята за гражданство все повече се отдалечава от нашите граждани. Ето защо, заедно с докладчика, ние тълкуваме много широко понятието, европейското понятие гражданин. И не предлагаме рестриктивното тълкуване, което се предлага от комисията, рестриктивно тълкуване във връзка с европейското гражданство, статута на гражданите и свободното движение. Ние прилагаме съвсем диаметрално тълкуване върху европейското гражданство. Това се отнася за всички области и всички финансови средства. Благодаря госпожа Занука. Много кратко, за да приключиме с изказванията вече. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратка. Искам само да кажа, че подкрепям а, промяната в а, заглавието и, и трябва наистина да говорим за европейското гражданство и да допринесеме нещо за изпълване със съдържание на това понятие. От, изцяло подкрепям подхода на госпожа Пападополо. Разбира се, в по-разширен дебат ще бъда много по- подробно. Така, сега минаваме към електронно гласуване. Почти на време, малко по-късно. Но трябва. Може ли? Много ви моля. Много ви моля. Дами и господа, скъпи колеги, много ви моля за да приключиме с тази точка, ви припомням, че крайният срок за внасяне на изменения по доклада за Европейската година на на европейското гражданство. Крайният срок е 21 февруари 12 часа. А сега ще гласуваме по електронен път. Аз самия имам а, известни ангажименти, а, така че ще предам а, председателството на моята съседка и ви моля да гласувате. Uh, the... Сега нека започнем с гласуването. Така. First... Uh, Първо ще гласуваме проекто становището относно упражняване на правата на гражданите на ЕСЕ на госпожа Зданока. Компромисно изменение номер едно за против. Въздържали се. Нека да проверим по електронен път. I open the vote. Моля, гласувайте. Ето е. Maybe you can change the, the seat. Or we would add your name. Да, ще е добре, ще, ще прибавим и вашето име. Край на гласуването. 26 за, 25 против. Приема се. Изменение номер, номер 4. Отпада. Втори компромис за, против въздържали се, приема се. Компромис номер 3 за против, въздържали се, приема се. Компромис номер 4 за против, Ди се, струва ми се, че е но... Добре, да проверим компромис номер 4. Моля, гласувайте. Гласуването приключи. 24 за, 26 против отпада. Изменение 10 за, против. Въздържали се. Трудно е да преброим. Да, трудно е да ви преброя, така че моля, гласувайте по електронен път. Гласуваме изменение номер 10. As the compromise failed... Тъй като компромиса а, отпадна, трябва да гласуваме изменение номер 10. Край на гласуването. Okay, now I close the... Така, приключихме с гласуването. 16 за, 38 против. Отпада. 11 изменение за, против. Много е трудно да разберем какво е мнозинството. Моля, гласувайте по електронен път. Край на... Uh, e от uh, е, НП има един гласуващ в повече. Okay, now it's fine. Така, сега вече имаме необходимата бройка. Край на гласуването. It was only this one. И там само този път имаше един човек в повече. Край на гласуването 26 за, 27 против отпада. 73 за против. Въздържали се. Еми, трябва пак е, да проверим електронно. I close the vote. Край на гласуването. 26. 26 на 26 е, отпада. Компромис номер 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 6. За, против, въздържали се. Да провериме. Моля, гласувайте. I close the vote. Край на гласуването. 26 за, 26 против отпада. Изменение номер 20 за, против, въздържали се, отпада. 21 за, против, въздържали се. I have to check. Трябва да проверим по електронен път. Става дума за изменение номер 21. Моля, гласувайте. One minute. I close the vote. Гласуването приключи. 25 за, 27 против. Отхвърля се. Изменение 24 за против. Въздържали се. Трябва да проверим отново. Моля, гласувайте. Край на гласуването. А, 26 на 25. 25 и 26 са еднакви, за, против, въздържали се. Нека да проверим. Мисля, че резултата ще бъде подобен. Започнете гласуването. Край на гласуването. 24 за, 27 против, 1 въздържал се, отхвърля се. 23 за, против, приема се. 27 за, Компромисно 7 за, против, въздържали се. Приема се. Осмо за, против, въздържали се. Приема се. Компромис номер 9 за, против, въздържали се. Приема се. Десето компромисно изменение за против въздърж. Става дума за десети компромис. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Има един представител на НП в повече. Трябва да прегласуваме. Нека да гласуваме компромисно изменение 10. Отново. Край на гласуването. 29 за, 22 против, 2 въздържали се. Приема се. 11-то компромисно изменение за против. Въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 27 против, за 24 против, 2 въздържали се. Приема се. 12-то компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. 13-то компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. 14-то компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. 15-ти компромис за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим електронно. Край на гласуването. 26 за, 27 против отпада. 62, 3 и 4 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 27 за, 26 против. Приема се. Следващите отпадат. И сега трябва да гласуваме цялото проекто становище с приятите изменения. Окончателно гласуване на текста с измененията. Моля, гласувайте електронно. Изчакваме всички да гласуват. Край на гласуването. 25 за, 25 против, дама въздържали се. Проекто становището се отхвърля. След... Преминаваме към следващото гласуване. Проекто становище. Раздел 3 докладчика господин Ван де Камп. Няма внесени изменения, така че внасям. Започваме да гласуваме. Кой е за, против, въздържали се? всъщност имаме само окончателното гласуване, както току-що ми казаха, режим на електронно гласуване. Моля, гласувайте, колеги. It's the draft opinion on the commission. Това е проекто становище на раздел 3 на комисията. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 49 за, 1 против, няма въздържали се, приема се проекто становище за освобождаване на отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за защита на данните. Е, отново само електронно гласуване. Моля, гласувайте. Електронно. Край на гласуването. 50 за, е, само един въздържал се, приема се. Преминаваме към проекто становището за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 година за агенциите на Европейския съюз. Само един електронен вод, е, режим на гласуване. Край на гласуването. 48 за, 1 против, 2 въздържали се. Приема се. Проект установище за освобождаване от отговорност във връзка с бюджета на Агенцията по основните права на човека. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Изминание 2 за против въздържали се приема се. Изменение 3 за против въздържали се приема се. А сега окончателно електронно гласуване, режим на гласуване. край на гласуването. 50 за, 1 против, няма въздържали се.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 Край на гласуването. Имаше грешка. Прегласуваме. Отново режим гласуване. Отново. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 49 за, 2 против, няма въздържали се. Поздравление за господин Бусотил. Сега преминаваме към становището за освобождаване от отговорност на Европейската полицейска служба за 2010 година. Имаме само едно изменение. Кой е за? Изменение едно. Против? Въздържали се? Отхвърля се? Електронно гласуване на текста с измененията. Режим на гласуване. Край на гласуването. 50 за, 1 против, няма въздържали се, приема се. Следващото проекто становище на госпожа Сомер няма изменения. Гласуваме електронно по текста. Край на гласуването. 49 за, няма против, един въздържал се, приема се. Поздравление на госпожа Сомер. Преминаваме на проекто становището от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 година на Европейския полицейски колеж на госпожа Верник Матю. Първото изменение е за против въздържали се. Нека да проверим електронно е, режим на гласуване. Моля, гласувайте, колеги. Край на гласуването. 19 за, 31 против, 1 въздържал се, отхвърля се. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме електронно за целия текст. Режим на гласуване. Край на гласуването. 48 за, 1 против, 2 въздържали се. Приема се. Поздравление за госпожа Матио. И сега проект установище е за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 година. Европейския Център за мониторинг на наркотици и наркомани, господин Яколино. Гласуваме електронно за целия текст, тъй като няма изменения. Режим на гласуване. We can close the vote now. Край на гласуването. 44 за, няма против, 3 въздържали се. Приема се. Поздравление на господин Яколино. Както бях информирана, предвиждаше се гласуване за доклада на господин Коелио, но гласуването е а, отложено. А сега тя искам да дам думата на господин Коелю. А, моля, изчакайте за една минута. I ask you colleagues to leave the room. Искам да помоля колегите, които ще напуснат залата, да го направят тихо, за да можем да продължим. Благодаря, госпожо председател. Искам само да дам обяснение на колегите, защо помолих за отлагане на този вод. Leave the room if you have to speak to each other. I'm going We to... can't continue this way. Моля, ако ще напускате залата, направете да го тихо. Господин Коелю продължава. Обяснявах, госпожо председател, защо помолих да се отложи гласуването. Колегите знаят, е, че датското председателство е, ни изпрати писмо за обсъждане е, по същество, по съдържанието. Съвета няма да промени правното основание, т.е. съвета не започва война срещу парламента. Ние трябва да отговорим на това писмо, като открием диалог. Аз мисля, че трябва да обсъдим този въпрос или в нашата комисия, или в заседанието в Страсбург. А сега вече преминаваме към следващата точка. Това е точка 16. Европейски фонд за беженци за периода 2008-2013 година. Както помните, фонда за а, презаселване беше а, блокиран и се върна в а, списък, в а, дневния ред на съвета в а, е, съвета на деке, от декември 2010 година. Е, имате вариант на хартия. Е, първо ще дам думата на господин Тавареш, докладчика, ако е тук. Господин Тавареш, тук ли е? We don't see the rapporteur. Не виждам докладчика. We should give the floor to the So then I, if, as the, as the rapporteur is still not here, I... Тъй като докладчик а, все още го няма, ще дам първо думата на комисията, след това на съвета и е, накрая ще се върнем към докладчика. Искам да помоля председателя А, има ли представител на комисията, който би искал да вземе отношение? Извинявайте, госпожо председател. Ние имаме представител, но първо бихме искали да изслушаме докладчика. В този случай нищо друго не мога да направя, освен да дам едноминутна почивка, след което да продължим. След една минута защото в 10.45 трябваше да започнем работата по тази точка от дневния ред. I heard that the is coming, but he's also in the other committee. Чувам, че докладчик е на път за тази зала. Той е в друга комисия. Много трудно човек да бъде на две места едновременно. Затова ви моля да изчакаме докладчика да дойде. Okay. I think we can continue. Мисля, че можем да продължим. Добре дошли, господин Тавареш. Веднага ви давам думата след моите встъпителни думи. И а, след това ще изслушаме комисията и съвета, така че имате думата. Благодаря, госпожо председател. Извинявам се за малкото закъснение. Аз бях в заседанието на Комисията по правата на човека. Ние разглеждахме стратегическите последици на преразглеждането на политиката. Тук имаше малко, малко стълкновение в е, графика. Всички знаят в нашата комисия. Ние сме работили по това досие вече два часа съвместното вземане на две години, извинете, съвместното вземане на решения по Европейски фонд за беженци, по правилата за този фонд. Ние работим от края на 2009 година и приехме през май 2010 година доклад по собствена инициатива, както и съвместна програма за преселването на бежанци на европейско равнище. Имаше един процес, по който парламента работи. Проведохме много дебати, задавани бяха много въпроси, изготвени бяха резолюции. Това е много важно досие. То се отнася за хората, които са в лагери за беженци. И, е, и какво се случва с тях, риска за живота им преди да достигнат до тези лагери за беженци. Макар, че това е, е едно досие, засягащо хора в много уязвимо положение, е, тази проблематика се сблъска с много проблеми, включително във връзка с делегираните актове и дълго време не успяхме да наблюдаваме действия от страна на съвета. Радвам се, че а, има вече някакво раздвижване в съвета. Радвам се, че успяхме да осъществим добро работно сътрудничество с датското председателство. Както знаят докладчиците в сянк от политическите групи, ние трябваше да проявим въображение през тези последни две години, за да можем да намерим заместител на делегираните актове. Проведохме обсъждане с унгарското председателство, внесохме контрапредложение в парламента. За съжаление не можахме да решим проблема. Тогава имаше а, предложение от страна на датското председателство и това предложение според мен отразява добре двойното естество на Европейската програма за беженците, която искахме да бъде включена в правилата. От една страна Европейския фонд за беженци трябва да преследва хуманитарни цели, следователно следва да бъде използван за а, решаване на проблемите с най- а, с най-уязвимите беженци, разглеждат се категориите беженци в най- уязвимо положение това е добра новина. От друга страна, Европейски фонд за беженци също е политическо средство, при това важно средство в инструментариума на Европейския съюз за решаване на проблеми в региони на кризи. И то има и външнополитически аспекти. Ако Европейски съюз трябва да действа стратегически, в най-критичните зони. А, а, вниманието трябва да се насочи към стратегическите региони на действие. Това, разбира се, изменя а, приоритетите, но тези приоритети трябва да продължават да съществуват. Няма да се впускам в дебата по регионалните приоритети, вече сме го водили. А, позицията на съвета е свързана с въвеждането на едно приложение, на един анекс за приоритетните региони към нашето вече съществуващо предложение. Там се очертават регионите в света, в които е, е важно да има действие на европейско равнище. В документите на съвета има три основни проблема, които съм обсъждал с докладчиците в Сянка и с представители на политически групи, по-скоро 3 плюс 1. Три а, а, притеснения в а, хуманитарните категории. Парламента в първото ни съвместно решение въведе една категория, която според нас е от изключително важно а, значение. Тя се отнася за оцелелите, преживелите, насилие и мъчение. Това ще бъде сред първите ни хуманитарни приоритети. И това е нещо, което все още трябва да обсъждаме с съвета и с комисията по време на едния триалог. по регионалните приоритети в приложението на а, съвета се очертават седем регионални приоритети. Ние ги обсъдихме. Парламентът в общи линии е съгласен. Един от приоритетите обаче се отнася за иракски беженци и в диалог с политическите групи, ние решихме, че е много важно да се говори за беженци от Ирак, защото не всички беженци от тази страна са иракци, иракчани. А, има палестинци, които са подложени на религиозни преследвания. Има христи християни, например в един лагер в Сирия, който трябваше да бъде закрит в 2010 година, но още не. Там също има такива проблеми и затова говорим за беженци от Ирак. Това да бъде категорията, а не иракски беженци. Друг важен въпрос, който беше повдигнат от някои политически групи и по-специално от ЕНП, беше свързан с регионалните програми за защита в Танзания, Източна Европа, Беларус, Молдова, Украина, Африканския рок, Джибути, Кения, Йемен, Северна е, Африка, Египет, Либия, Тунис – Неодавна парламентарна делегация посети Тунис. Имаше ден на информираността преди два дена. Регионалните програми се ам, разглеждат от депутатите аз казах, че имаме 3 плюс 1 проблема, които ни тревожат и които трябва да разгледаме с съвета и с комисията в тристранния диалог или триалог. Сега, 3 плюс. Този плюс. В началото на процедурата започнахме с един проблем, който беше по-скоро от техническо, а не от политическо естество. Ние започнахме с правните основания, член 78, 6G латинско, което се занимава с общите действия на Европейския съюз за управление на миграционните а, по потоци и член 8 урежда солидарността между държавите членки. В текста на съвета не фигурира член 8 в сегашния текст на съвета. Парламента твърдо вярва, че Европейския фонд за беженците разглежда солидарността не само по отношение на беженците, но и солидарност между държавите членки във връзка с както и е в този случай, през заселването на беженците. Ние смятаме, че тази разпоредба е много важна и мисля, че всички ще се съгласят с мен, че тук става дума за солидарност, не само насочена навън към беженците, бежанците, но и между държавите членки. И това е нещо, по което можем да работим. И ние а, имаме а, в допълнение към дългото ни сътрудничество, трябва да намерим много визионерски решения. Радвам се, че имаме много добри отношения с датското председателство и ние смятаме, че сме на прав път. Позволете ми да завърша, като кажа, че не само е добре, че сме на прав път, но е също така изключително спешно да вървим по верния път. Държавите се са оплашени от броя на беженци, За да може държавите членки да се възползват от новите правила, така както те са изменени от парламента и от съвета с повече с повече средства отпускани за държави членки, които започват да изграждат своите програми за презаселване, за да може те да се възползват от тези средства и за да може да започне а, програмата. Трябва да действаме бързо, според мен. Това е усещане, което се споделя от трите институции. Ние смятаме, че това е процес, който отне много време, за съжаление, по такъв въпрос, който е толкова важен. Ние всички сме съгласни обаче, че трябва да действаме а, бързо, за да приключим с това съвместно решение. Мисля, че това е всичко на този етап. А, триалог ще се проведе днес след обед. За това а, на, за мен е нужно да имам правомощия от комисията Либе за водене на преговори с комисията и съвета на базата на това, което казах сега. Благодаря, господин Тавараш. Нямаме време. Госпожа Рединг е поканена за 11 часа и сега давам думата първо на комисията, госпожа Смит и след това на представител на съвета. Благодаря. Бих искала първо да кажа, че се радваме че на практика няма разминаване по в вижданията ни по това предложение и предвид неговата значимост, считаме, че наистина ще можем да постигнем споразумение, защото в крайна сметка всички заинтересовани страни искат тези програми за презаселване да станат реалност. За да може следващата година да бъдат приложени новите правила. Е, бих искал Искам само да ви спомена, че до 1 май е, все още може държавите членки да поемат ангажименти, т.е. имаме време за е, известно време. Работиме много, за да можем да разрешиме проблемите и смятам, че ще напреднем днес с трилога. Благодаря ви. Сега от името на съвета, е, представител на датското председателство. Благодаря ви, госпожо председател. Съвета откликва много положително на предложенията на господин Тавареш и особено в е, е, за колкото до 3 плюс 1 проблема. Все още нямаме изработена позиция и ще се върнем към това по-късно и Очакваме до 1 май държавите членки да изразят становището си, за да можем да финализираме цялото а, предложение. Господин Папа Николао, само няколко думи, госпожо председател. Започнахме да работиме по, тази, по този проблем през 2010 година. Вече сме обсъждали три пъти този проблем в пленарна зала. с презаселването беше един от проблемите, които обсъдихме и тук, и, и навсякъде, защото той е, включва той. А, е от наше правомощие по силата на Лисабонския договор. Същевременно а, нашите избиратели а, не са много доволни и не са много горди с а, това, което правим. Сега това, което в момента обсъждаме е за една година, защото след това ще влезе в сила новата много годишна финансова рамка и нещата ще трябва е, наново да се преразгледат. Надявам се, че нашия триалог след обед ще бъде успешен. Подкрепяме нашия докладчик, господин Тавариш, и се надяваме, че наистина ще бъде успешен. Госпожа Надя Хирш, която е докладчик в сянка за Алде. Благодаря, госпожо председател. Аз също бих искала да благодаря горещо на докладчика Руи Тавареш за доклада. Благодаря и за неговото постоянство. От много време работим по това досие. Надявам се, че на тристранната среща днес след обяд ще се стигне до разрешение. Вече стана февруари месец а разполагаме с време само до май, така че е необходимо да побързаме. Либералите изцяло подкрепят господин Таварес по отношение на мандата. Господин Бронс. Yes, we've heard references to... Така. спомен, споменават се и бежанците от Либия, Тунис и Египет а те си в тези страни започнаха процеси на е, демокрация. Сега, ако а те са дошли в Европа, защото са бягали от липсата на демокрация, те най-вероятно ще искат да се върнат. Е, и ако, продълж, ако продължават да бягат от какво бягат, те от демокрацията ли бягат? Тук също така се споменават и бежанците от Ирак и е, се наричат иракчани, но е, независимо от къде идват, но ние просто трябва да знаем какво имаме предвид под независимо от какъв происход или независимо от къде. Ако се върнем до, към бежанците от Ирак, нека да не забравяме, че повечето от тях са бежанци. А, а, от, а, след под последиците на ам, а, кървавата война, която се води в Ирак от Съединените щати и Великобритания. Така че а, е, след като водиме войната, ние сме създали и този статут. Госпожа Алфано искаше да вземе думата, мама наистина много, е, много бързо. Е, Руита. Да, благодаря. Подкрепяме Руи Таварес по трите приоритета, които упомена. Подкрепяме изцяло неговите усилия. Искам само да кажа следното. Уважаеми колеги от съвета – моля ви а, да приключите положително работата си по това досие, защото вече много протакахме работата. Благодаря. Is Alfano? No. Okay. That... Е, така. Изслушахме докладчика, докладчиците в сянка и сега, колеги, виждам, че има консенсус да предоставиме на докладчика правомощия да защити пред съвета нашата позиция. за да може държавите членки да поемат ангажиментите си. Текста трябва да се гласува в пленарна зала по време на втората сесия през марта. За това бих искал да помоля комисията, ако има положителен изход, да се изпрати писмо до Корепер – позовавахте се на съвместната декларация, а, за да, да се споразумееме по практическите а, е, формулировки на преговорите. Да, докладчик иска нещо да добави. Благодаря, госпожо председател. Госпожа Габриела Шмидт е права наистина. Става дума за 1 май. До тогава ще, ще завърши процедурата, в който държавите членки ще изразат своето становище. Доколкото до Египет, Либия и Тунис става дума за лица, които идват от бежанските лагери. А не, не, не, това не означава непременно, че те имат гражданството на тези страни. Става дума за около просто 100 хиляди годишно. И става дума наистина за най-уязвимите от най-уязвимите слой на населението. Благодаря ви. А сега минаваме към следващата точка от дневния ред. И е, бих искал да предоставя отново председателството на председателя на нашата комисия. Благодаря за разбирането, за това, че трябваше да отсъствам. Госпожо комисар Рединг, имате думата. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Дойде време да отчетем общите ни постижения и да говорим за онова, което ни предстои. Както знаете, 2011 година беше много динамична, активна. Пратих ви много задачки и работа. значи вашата комисия работи за разработването на нови инициативи за нашите граждани. Позволете ми да започна с последните документи, които изпратих. Зададох а, пратих ви това, което комисията приева в 20, на 25 януари. Това е реформата за засилване на основните права за защита на личните данни. Ни искаме а, отделните лица да имат истински контрол върху собствените си данни, особено онлайн, защото, както знаете, сегашната директива е а, от 95-та година, така че се надяваме, че контрола отново ще отиде у отделното лице, като се е, става ясно, че личните данни принадлежат на съответното лице. И ако дадено лице а, подава лични данни, а, то трябва да бъде информирано какво ще направи съответното дружество с неговите данни. Трябва да има правила, правила за прозрачност, трябва да има възможност да се връщат данните, също така а, преносимостта на данните, както при както при прехвърлянето на телефонните номера. А, вие трябва да имате право да можете да прехвърляте от една телефонна компания на друга или да ги запазите за себе си. Тези данни би трябвало да бъдат сигурни. Ако се случи нещо обаче, тогава има общо задължение да се за уведомление за нарушение на защитата на личните данни, за да може да се реагира веднага, а не седмици по-късно. И е, тук са изложени основните елементи, свързани с личните данни. Ще опростим регулаторната среда, един континент, едно право обслужване на едно гише за регулирането на данните, така че контролиращия орган за данните ще бъде националния контролен орган, ще се прилагат едни и същи правила за всички, националния контролиращ орган ще урежда а, оплакванията, жалбите на отделните лица, винаги където има проблем, независимо от това къде се намира оплакващия. Вие ми а, а, дадохте значителна подкрепа за съобщението ми по защита на личните данни за 2010 година. А, аз съм уверена, а, че регламента скоро ще проработи по този въпрос. На 19 март ще организираме конференция за защита на данните в Вашингтон. Доколкото разбирам, някои от вас ще пътуват до Вашингтон, за да вземат участие в тази проява. Ще бъде добре да се разгледат тези проблеми, включително и с представители на бизнеса. Говорейки за щатите, вие знаете, че говорим за едно общо а, а, споразумение с Съединените щати и аз информирах координаторите на комисията Либе непосредствено след срещата на върха през ноември 90, 2011 година Европейски съюз Съединените щати. Ние посочихме че защитата на данните е, е включена в е, е, Европейския договор и в хартата. Изключително важно е да е, постигнем споразумение за споделяне, за обмен и за защита същевременно на данните. Аз ще продължа да ви информирам за всякакво развитие в сферата на наказателното правосъдие, директивата за право на информация в наказателни дела беше одобрена на първо четене, за което ви благодаря, тъй като това е много важно за нашите граждани. Беше а, постигнат напредък по, дост, по директивата на, за достъп до адвокат в наказателни дела. Позициите са близи, съм, близки. Съм сигурна, че комисията беше права в амбицията си да предложи високи стандарти за закрила на заподозрените и обвинените лица. Очаквам с нетърпение обсъждането по тази изключително важна цел. Вие а, изслушахте датския министр на правосъдието неодавна. Той спомена за заповедта за разследване и каза, че това ще бъде един от приоритетите на тяхното председателство. Мисля, че високите стандарти на правата за правата на човека и ефективното разследване вървят ръка за ръка, за да се постигне равновесие. И аз мисля, че това ще може да бъде постигнато с усилията на, и на датското председателство. Знам, че обсъдихте днес доклада на госпожа Ромеро Лопес и на госпожа Парванова, пакета за минималните права на жертвите на престъпление. Искам да ви уверя, че всички жертви навсякъде по Европейския съюз имат основни права да бъдат третирани като е, хора и да получат третирането, което а, им е необходимо. Това е изключително важно, за да се засили взаимното доверие в сферата на европейското правосъдие. Аз добавям тук и мерките за защита и за крила и взаимното признаване. Прием, поздравявам госпожа Ромеро Лопес и госпожа Парванова за доклада, който съдържа много интересни елементи. Аз съвсем определено мога да подкрепя много от тях. Благодаря за това, че споменавате и за местните органи, които биха могли да помогнат за облегчаване на положението на жертвите. Според мен това е много важен елемент във връзка с жертвите на процесуални правила. Няма да внасям нови предложения тази година, защото мисля, че е важно първо вече внесените предложения да започнат да се прилагат. Аз ще направя нови предложения в 2013 година. Това е Европейската година на гражданите. Това е годината, определена от парламента и от съвета за а, приемане на базата на предложение, което внесох миналата година. Вие знаете защо предложих аз Европейска година на гражданите, защото исках да кажа, че европейското гражданство не е едно кухо понятие, че европейските граждани имат осезаеми права. И затова аз бих желала, ако е възможно, парламента да приеме това предложение, защото не бихме искали да стигнем до 2013 години и да започнем тогава да работим по годината за Европейската година за гражданите. Трябва да започнем още от сега, а в 2013 2013 година да се възползваме от а, тези права и това да се използва пък вече за вашата избирателна кампания в 2014 година. Трябва да се откроят също така и а, пречките, с които може да се сблъскаме във връзка с европейското гражданство в широк смисъл, в най-широк смисъл. Следващия доклад за гражданството ще бъде представен в 13 година. Ако говоря за гражданите, позволете ми да напомня а, една много а, уязвима част на гражданите, ромите. Вие знаете, че Европейския съвет през юни 2011 година по време на този съвет държавните и правителствени ръководители заявиха, че ще проведат национални инициативи, за да интегрират тази част от населението в общото население. Благодаря за вашия принос, който беше много важен за този процес. Спомняте си доклада на госпожа Ярока който беше наистина вдъхно, който вдъхнови нашата стратегия. Вие знаете, четирите стълба имаше заключение на съвета, които подчертаха тези основни положения. Държавите членки сега трябва да изработят свои национални стратегии. До този момент са получила 22 национални политики ако някои държави членки не си свършат работата, мога да кажа, че о, а, пете о, о, останали държави членки официално а, съобщиха на комисията, че ще а, внесат документите през февруари. Това ще ми даде възможност през април 2012 година да изготвя доклада за 27-те национални планове за действие. Преди това обаче на 22 март ще организираме извънредна европейска партия платформа за ромското включване, за да се даде възможност на заангажираните лица да изразят своите становища. Знам, че някои от вас ще участват в тази проява. Това ще бъде много важно. Особено докладчика и аз виждам, че а, тя кима, че ще участва. Това е много важно. В този контекст вие трябва да знаете е, е, голямото значение на директивата за свободното предвиждане от 2004 година. Когато тя бъде напълно приложена във всички държави членки, това би означавало, че всеки граждани, независимо от това откъде идва, има права, естествено, и задължения, разбира се, но ще има права. Вие си спомните как аз се борих с Франция на тази тема. Франция комисия преразгледа националното си законодателство, но докато се барах с Франция, осъзнах как се държат и други държави и тогава разбрах, че много от държавите членки не са приложили директивата от 2004 година, така че аз започнах онова, което ние наричаме диалог, а всъщност означава натиск върху държавите членки да направят онова, което трябва да направят по закона, когато не го а, направиха, открих процедури за нарушение. А, защото а, необходимо е, е това право за свободното движение да бъде реално, естествено, и с задълженията, и с правата, които вървят с него. Ние също така сме се ангажирали а, европейските институции да бъдат пример в сферата на основните права, не само държавите членки, но и институциите. Именно за това е толкова важно в законодателния процес хартата по основните права да бъде прилагана. Вие знаете, че е, има член 51 в хартата, в който се казва, че когато е приложима хартата, тя е тогава, когато Европейския е, съюз изготвя закони и когато тези закони се прилагат в държавите членки. Проследяваме този процес ежегодно, особено ролята на а, институциите да упражняват тези права, когато се предлагат законодателни актове. В комисията имаме един списък на а, права на човека, които следва да бъдат спазени в а, всякакъв законодателен акт в финансовата сфера, в економическата сфера, където а, искате. Следващия доклад следва да бъде прият от комисията в края на март, за да се запази инерцията, създадена от Европа от Лисабонския договор. Аз знам, че госпожа Флашикова Бенова ще се занимава с този въпрос. Цял има програми на 15 ноември комисията прие две програми за установяването на законодателството, правото на гражданите за периода 2014-2020 година ще се предостави финансирането за разработването на нашите политически приоритети. Опрастихме програмите, за да може да се открои допълнителната полза. Ост... Но имаме вече стабилен бюджет за период 2014 20 година. 911 милиона евро. Това по текущи цени. Това са хем много, хем не толкова много пари. Аз разчитам, че тези, на вас, че тези, тази малка сума няма да бъде намалена по време на преговорите. Също така установяваме групи за закрила на а, жертвите, за прилагане на а, законодателство за защита на личните данни, борба срещу всякаква видове дискриминации по възраст, пол, религия и всичко останало и работим в тясно сътрудничество с неправителствените организации. Накрая Унгария знае, че до днес след обед ще имате и слушване. Няма да се впускам в подробности, защото а, днес ще обсъждате. Вие знаете, тъй като председателя Барозо и аз информирахме пленарното заседание, че е, изпратихме три писма, две в сферата на правосъдието, една в сферата на компетенциите на Централната банка. Също така изпратих писма за искайки информация за съдебната система, организацията на съдилищата, прекъсването на правомощията на бивши председател на Върховния съд, националната съдебна система и така нататък и така нататък. Всичко това е включено в една ускорена процедура, за да може в рамките на един месец, т.е. до 17 февруари, да се получат отговорите които ще трябва да бъдат получени. Ние сме взели една много ясна позиция на базата на а, един солиден правен анализ и аз съм уверена, че унгарското правителство ще отговори на нашите въпроси, ще ни представи реформите, които ще приложи. Председателят Барозо изясни това с, с министър-председателя Орбан в една среща неодавна. Това беше всичко. Благодаря, госпожо заместник-председател, госпожо комисар Рединг, за представянето на работната програма в сферата на правосъдието за следващата година. Сега трябва да бъдем готови да изслушаме депутатите, които искат да вземат думата. Първо координаторите е, но позволете да кажа, че има една полска телевизионна верига, която бих искала да а, а, филмира част от сесията на комисията Либе. Аз трябва да запитам делегатите а, дали имат нещо против. Ако не възразявате, да им дадем възможност за няколко минути да заснемат нашето заседание. И така, започваме с Саймън Бусотил, който си оправя връзката вече, за да изглежда красив на телевизията. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо заместник-председател, за вашето изказване, за работата, която свършите, за това, че прилагате на действие Стокхолмската програма, която всички сме приели. Нека да кажа няколко, дни, е, не, няколко думи за Унгария, защото в момента се говори за това. Е, ние подкрепяме Европейската комисия и всички от тези крачки, които предприемате спрямо Унгария Знаете, че е, правителството в Унгария е от нашето политическо семейство и разбира се, ние бихме искали естествено всички правила да бъдат спазвани. Е, ние отбелязахме, че сте започнали процедура по нарушаване в три области. Също така отбелязахме, че министър-председателя точно той и лично, лично той е, каза, е, че Унгария ще направи всичко възможно законодателството на Унгария да бъде, да съответства и да бъде е, абсолютно хармонизирано с европейското законодателство. Така че наистина ние трябва да дим за това. Така че още веднъж искам да кажа, че ние подкрепяме работата, която вие вършите и раз, всичко, разбира се, трябва да бъде в една перспектива на балансирани решения и на спок... спокойно взимане на решения. Ако е някоя държава не спазва правилата, разбира се, трябва да се започне процедура по нарушаване. Но всичко това спокойно, вместо да се впускаме в емоционални дискусии и да създаваме народни съдилища. Сега, няколко думи по написаното от вас вчера в Wall Street Journal. Вчера беше отбелязана 20 годишната от споразумението от Мастрих, договор от Мастрих, началото на европейския проект, началото на европейското гражданство и ще се спра на европейското гражданство по-специално. Знаеме, че много бе направено през последните 20 години за европейското гражданство, но за съжаление хората не го осъзнават. Те е, твърде малко познават правата си като европейски граждани. А, дори в момент, в който нови права се добавят към техните съществуващи права. Така че искам да ви попитам, какво смятате да направите е, в близките години, за да, за да можат нашите граждани да осъзнаят и да упражняват наистина е, своето европейско гражданство. Предвид, че следващата година е година на европейското гражданство, а същевременно имаме и така много заплахи от тук и от там за ограничаване на това гражданство, ограничаване на правата. Вижте какво става с дискусиите по повод шенгенското пространство. Вземете пример на, за визовите режими. Ние по принцип трябва да имаме един единен визов режим, но а, въпреки това, трети страни, някои трети страни все още упражняват дискриминация спрямо граждани на Европейския съюз. А всичко това трябва да бъде част от целия пакет, свързан с правата на европейските гражданство. Така че моето, моя въпрос Въпрос е как виждате вие европейското гражданство през близките години, госпожо председател? Госпожа Боцков. Благодаря, господин председател. Бих искала горещо да благодаря на комисарката за уводните думи. Ще изчакам няколко думи, защото мисля, че не разбирате холандски. <laughs> Eh, ik ga verder. Eh, ik wil u bedanken. И така. Аз имам цяла поредица от въпроси, които бяха породени от важните теми, които вие засегнахте. Например, преразглеждането на директивата за защита на данните. Ние следим процеса с огромен интерес. Та първият ми въпрос е следният. Той е свързан с законодателния пакет за защита на правата на жертвите. Важно е Европейския парламент за Европейския парламент да добави въпроса за пола. През 2013 година ще излезете с ново предложение, казахте вие. Въпросът ми е следният. В новото ви предложение възнамерявате ли да включите и а, сексуалното насилие Вие упоменахте също така напълно основателно, че е важно да се прилага хартата с основните права. Аз напълно споделям вашето мнение. Но свободното движение на работници също е въпрос, който обсъждахме с вас. Въпросът ми обаче е насочен към хомосексуалните двойки – и в случаите, в които хомосексуалните двойки са съставени от лица с различна националност. Имате ли някакви проекти, някакви намерения, които да подобрят ситуацията на подобни двойки? Вярно е, че хомосексуалните двойки имат своите права, но е необходимо те да бъдат засилени. Миналата година Европейския парламент в резолюция поиска транссексуалността да бъде заличена. Това е основно право. И упоменаването в списъка на транссексуалните означава, че те ще бъдат изключени от някои професии. Тоест, те ще бъдат изключени от социална гледна точка – Възнамерявате ли да направите нещо в това отношение а, заедно с а, Европейската организация по здравеопазване? С СЗО. Относно хоризонталната директива за антидискриминацията, вие заявихте, че в новата програма, която представихте на 15 ноември, Заявихте, че целта на тази програма е да се бори с дискриминацията, основана на възрастта. Това е чудесно. Напълно споделям вашата инициатива, но по мое мнение най-добрият начин да се реши този проблем е да използваме тази директива, чието обсъждане за момента замря. Следващ въпрос. крайните десници. Напоследък получаваме много доклади, в които се казва, че крайната десница се разраства в много държави. В Германия в момента дори се води разследване, но това се отнася и за други държави членки, поне по, според информацията, която ние получаваме. Струва ми се, че това представлява заплаха за основните права на хората. Възнамерявате ли да извършите някакво разследване във връзка с тази нарастваща тенденция в Европейският съюз? Това е в общи линии. Любопитна съм да чуя отговора ви. Yes, please. Thank you. Thank you very much. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, за това така изчерпателно изказване. Да, живееме в времена, в които се разразяват много кризи. Финансовата криза доведе до политическа и социална криза и според мен е много, по... е много, много страшно да видите в държави, в много държави членки, че има загубени в кавички поколения, т.е. млади хора, които са загубили изцяло доверието в политиката, в политическата система. Това е свързано с европейското граждано. Липсата на доверие, липсата на надежда, според мен е много по-страшно, отколкото економическата криза. Така че има просто една криза на основните права в Европа. Забравяме до, понякога, че Европейския съюз не е само пазар, а преди всичко е един съюз на ценности. Така че става дума за доверието, което гражданите имат в нас, към нас не трябва да, не трябва да забравяме и уязвимите на първо място ромите и ние всички се възхи, възхитихме, когато вие реагирахте така ам, а, е, бързо и а, е, твърдо, когато се опитаха да бъдат експлосирани роми от Франция. Но през а, е, последните месеци има и други и уязвими групи групи в Европа. Става дума за бездомните. През декември беше прият закон в Унгария, кримин... превръщайки в престъпление факта че хора спът, че спът на, на улицата и са бездомни. Къде отива Европейския съюз? Аз бих искала да чуя вашето послание, да видя как ще реагирате, когато този закон е, влезе в сила в Унгария. Защото той всъщност ще, е, така, ще нанесе удар на е, най-уязвимия най слой на населението. За сега не разполагаме и с статистики колко ще, колко ще бъдат засегнатите. Днес в Европа считаме, че има между 3 или 5 милиона бездомни и мисля, че Европа трябва да вземе сериозни мерки и да помисли по какъв начин да се справи с този проблем, защото това също до някъде е свързано с економическата и финансова криза в Европа да бъдеш беден, да бъдеш бездомен, това не е престъпление. Днес днес най- най- най- най- най-бедните бездомните трябва да платят глоба от 445 евро в Унгария, пари с които те е, естествено не разполагат. Така че аз мисля, че спокойно можем да да сравним тяхното положение с положението на, рома, на ромите. Днес след обед ще, ще присъстваме на изслушване за Унгария, но аз искам да чуя вашия глас, госпожо Дрединг, по тези основни проблеми, както сте го правили, защото ние ви вярваме. Аз мисля, че обмена на писма между вас и гръцкото правителство не беше, не беше достатъчно. Съгласна ли сте, госпожо комисар, че в Европа духа леден вятър днес? Не говоря за ниските температури, които наистина са ниски, а говоря за оня леден вятър, който заедно с ниските температури доведе до, е, до е, катастрофално положение до това, че повече от 400 европейци е, умряха от студ през последните седмици. Какво ще направите за това? И да се върнем към Унгария. Разбира се, ще обсъдим въпроса и след обед, но вие няма да бъдете сред нас. Знаеме, че държави кандидатки никога не биха докато, докато сте държава кандидатка, не можете да да вземате под подобни е, решения, но веднъж, когато е, дадена държава е член на Европейския съюз, може да взима е, подобни решения и да приема подобно законодателство. Аз искам вашето спонтанна, спонтанна реакция. Говоря не само за моята страна, Швеция, но говоря и за останалите държави членки на Европейския съюз. Има безкрайна а, липса на доверие, спадащо доверие. Какво, какво правиме за това или какво не правиме за, а, за това? Бих била много доволна, ако ми отговорите наистина откровенно на тези въпроси. Господин благодаря госпожо господин председател, благодаря госпожо комисар, бяха казани много неща. Ще съсредоточа вниманието си върху три неща. Първото, разбира се, е, че ние приветстваме реформата за защита, за закрила на личните данни. Мисля, че много от пунктовете в доклада ни от миналата година са отразени в този проект текст, който ние ще получим, надявам се, много скоро тук в парламента. Много хора бяха ангажирани в този дебат. Разбира се, ние трябва да отразим в дебата това, което се предлага в директивата за реформата, но мисля, че би било разумно много често да се проведат а, а, съвместни заседания на парламента и на комисията, за да може тази реформа наистина да се прилага. Нещо второ, което искам да кажа и по което имам въпрос, е свързан с съдебното сътрудничество. Казахте, разбира се, че се провежда дебат за минималните стандарти документи, за достъпа до адвокат. Е, е, имаме доклад е, от госпожа Антонеско, по който работим за постигане на обща позиция на парламента, така че сме готови да водим а, преговори с, с съвета. Надявам се, че това ще стане скоро. Въпросът ми е първо искам да ви благодаря за това, което казахте за Европейската заповед за разследване, но искам да задам въпрос до каква степен Европейската заповед за арест е в, в полезрението на комисията, защото от парламента вече поискахме да се а, преразгледа начина по който ще се реши този въпрос и може би ще трябва да се активизираме по този въпрос. И последният ми въпрос е свързан с, с а, присъединяването на Европейския съюз към Европейския съд по правата на човека Европейската конвенция по правата на човека, когато говорим за на европейско равнище, трябва да имаме предвид как ще се разработи юрисдикцията по правата на човека на европейско равнище и трябва да предвидим също така по-добър достъп на оплакванията, на жалбите за нарушаване на правата на човека пред съда на европейските общности. И това е много важно, когато изготвяме тези директиви за минималните стандарти за правата на човека, основните права на човека тук в парламента. Благодаря. Господин председател, искам да поздравя комисара за тези комплексни предложения и реакцията за неодавнашните събития. Аз ще се сороточа изказването си в сферата на сътрудничеството и по-специално върху въпроса за загрижеността на комисията относно функционирането на националните съдебни системи. Тук нямам предвид само Унгария, но и а, за други сфери, които не са непременно обект на економически интерес. Тук а, говорим също така и за киберпрестъпления. А, знаем, че комисията се занимава с тези неща. Тук има проблем, дори ако се зачитат различните наказателни а, правни системи. Има а, големи разлики и ние трябва да зачитаме тези а, национални разлики. В, друг, в някои сфери обаче смятам, че би било напълно редно да очакваме държавите членки на Европейския съюз да имат стандарти, които да съответстват поне на международното право и на международните конвенции. А тук става дума за условията за приемане на кандидати за обежище. Повдигал съм този въпрос редица пъти. Когато се опитахме да предоговаряме а, успеха в Дъблин и а, е, да третираме а, е, молбите за обежище справедливо, ние сме готови да приемем, че държавите членки на Европейския съюз не са <clears throat> при, а, е, възприемани в международен план като място за обежище. Това е а, възмутително. Аз тук не говоря за вътрешни наказателно-правни разпоредби. Аз не искам да виждам други ситуации в бъдещето, да кажем, за, на хора, които са в Германия или в Великобритания или някъде другаде, които не, да не могат да бъдат връщани в други държави поради тези стандарти. За това искам да ви запитам тогава, когато разглеждате въпроса за съдебните системи и сътрудничеството в сферата на наказателното производство, това сътрудничество да не бъде еднопосочна улица. Трябва да се разглеждат минималните стандарти. Ще бъда благодарен, ако комисаря взема отношение по тези въпроси. Благодаря. Госпожа Енст. Благодаря. На първо място бих искала да благодаря на комисаря Рединг за начина по който ни представи съществените аспекти в работата и за 2012 година. Изцяло ви подкрепяме във вашата работа. Сега бих искала да повдигна някои въпроси, които взимам при сърце. Разбира се, първо става дума за Унгария. Днес след обяд ще има доста разгорещена дискусия на тази тема и аз се надявам, че тази разгорещена дискусия няма да приключи. В качеството ни на Европейски парламент и на парламентарна комисия можем само да следим отблизо спазването на европейското законодателство и по-точно негова съвместимостта на унгарското законодателство с европейското. В този случай става въпрос за явно нарушаване на човешките права. Има една организация, която представлява хомосексуалистите в Унгария. Тя се обърна към мен и сподели всички свои тревоги с оглед на новия семейен закон, прият в Унгария. хомосексуалистите не смеят да излязат на парад, защото не знаят как ще се отнесе с тях полицията. Те не знаят дали полицията ще ги защитава или напротив ще ги нападне. Ние, в качеството ни на Европейски съюз, бихме могли да спомогнем така, щото да няма дискриминация към хомосексуалистите. Втория ми въпрос е свързан с реформата за защита на данните. Да, много неща са направени. Виждам в предложението, че е отразено това, което и ние поискахме през последните няколко години. Подхода, който сте възприела, е изключително положителен. Но на този етап се питаме какво ще се случи с законодателните актове, които а, са с много по-високи стандарти от тези, които ние залагаме в директивата за минималните стандарти. В момента се води дискусия в Германия в това отношение. Бих искала да ви поставя въпроса пряко. Много хиляди хора са засегнати от приемането на този законодателен акт. Има ли някаква причина да не включите всички основни аспекти в законодателния акт? И на трето място, може би се сещате, ще говоря за ромите. В Берлин през декември 2011 година имаше голяма конференция, на която присъстваха представители на роми от 15 държави. виждаме, че това, което ни казват представителите, е, че нищо не се прави, нищо конкретно. Госпожо Рединг, когато а, анализирате националните стратегии в това отношение, не оставате ли с впечатление, че нищо не се прави по въпроса? Вие какво ще направите, за да накарате а, държавите членки да предприемат конкретни действия? И на последно място, аз идвам от един лендър в Германия, където а, имаше а, действащата нацистска групировка. Там се развива също и крайната десница. Не считате ли, че е необходимо в рамките на програмата ви а, за основните права да направите нещо и в това отношение. Не става въпрос само за моята държава, това може да се случи и в други държави членки. Благодаря. Благодаря ви. Мисля, че не виждам представител на EFD за координатор от е, първия раунд, така че може би сега да дадем думата на, комис... на комисара Рединг и след това ще има втори е, тур въпроси за останалите членове на комисията. Госпожо комисар, бих искала да благодаря на да ви благодаря за тези много важни въпроси, които зададахте. Много въпроси касаят Унгария. Комисията може да се намеси до толкова, доколкото става дума за европейското законодателство. Комисията е пазителка на договора и на договорите, така че тя няма правомощия извън договорите. Така че аз самата а, написах а, писмо, писмо, с което а, а, така повдигам, обръщам внимание на немското на унгарското правителство. Това, това писмо беше цитирано от е, Хилари Клинтън. Сега, въпроса, който се задава, тези закони, законите, които се приемат, са ли, съответстват ли на европейското законодателство? Ако има ако няма противоречие с европейското законодателство, е, ние не можем да се намесиме. Ние не можем да се намесваме е, в националното законодателство, което не е свързано и което не проистича пряко от европейските договори. Можем, можем е да се намесиме в, трет, в трета страна или когато страна е все още кандидатка, но не и когато дадена държава вече е станала държава членка на Европейския съюз. Това е, такъв е закона, това е, това е правито. Е, вие споменахте члена, ем, статията в е, Wall Street Journal. Аз предлагам да се създаде една пътна карта за реформи в институцията. Е, да видим какви са липсващите звена, какви са пропуските и примерно на един конвент тези неща да бъдат обсъдени, като например дори ето възможността евентуално Европейската комисия да се намеси в подобни случаи. Сега, ние не можем да се намесваме и в семейното право, но виждате, аз опитвам да заобикола препятствията, да се опитвам да създам възможности за сътрудничество между различните системи, но ние не, на практика не можем да се намесваме в семейното право като такова. в договора от Мастрих и правата. Да, вие казахте, че хората е, на практика не осъзнават своите права като европейци и затова тази година, 2013, ще бъде от такова значение. Първото е да ги информираме за правата им, Второ, да ги, да ги попитаме, а, смятат ли по какъв начин а, виждат и възприемат а, упражняването на правата си в ежедневието. Така че тази година ще бъде наистина много полезна. В този по този повод и в този смисъл и а, направих предложение относно новите права, а, относно консулската а, закрила. По, по силата на Лисабонския договор ние можем е, е наистина това е, да, да, да го приведеме в практика, така че помогнете ми тази директива да бъде приета, за да могат нещата да е, да напреднат. Е, визовия режим и Шенген. Да, я съм, съм загрижена а, е, от начина по който правила, които не винаги са много ясни, се използват и се нарушават с цел политическа облага. И това, и това става все по-често и по-често, така че целта е да помогнем на комисара Малстром да изработва наистина кристално ясни правила. А, а знаете, че от друга страна държавите членки пък се през... противопоставят на такива ясни, кристално ясни правила по време на е, кризата аз се срещах с а, е, е, от ми, министрите, за да им напомна това. Госпожа Болскот зададе многобройни въпроси, свързани с е, половата принадлежност. Жените и насилието беше нейния първи въпрос. Нашия пакет за жертвите няма полова ориентираност. Защото става дума за закрила, но Отлично знаем, разбира се, че е, тези, които най-много ще се възползват или най-много ще спечелят от е, е, това, ще бъдат жените и децата, които са така по-уязвимата част от нашето общество. Знам, че двете докладчици са идентифицирали отделни групи жертви и аз а, така с, а, с удоволствие ще обсъда и категориите и, и техните предложения. Що се отнася до правата на хомосексуалистите, въпросите свързани с правата по принцип а, е, въпросите, е, свързани с недискриминацията, не само по полов признак, а въобще. Всички, всички тези проблеми са част от директивата за дискриминация. Дискриминация дискриминацията на работното място. Знаете, че директивата за дискриминация извън работното място в момента е блокирана в съвета. Аз разговарям с министрите от тези блокиращи от страните, които съставляват блокиращото младсинство, но за сега все още не, не сме успяли да деблокираме това блокиране за директива 19, по член 19, до никъде не е стигнала още. Сега, аз, както казах, не, не, не мога да се намеса в семейното право в държавите членки, но къд, кои са областите, в които мога да, да се намеси или можем да се намесим, например, правото на движение, на предвижване, на свободно движение? А, така че ние можем примерно да имам да, а, да се намесиме или да, да, да, да, бъдем, да имаме правомощие, що се отнася до международните бракове, а, наследство, документи. А, това са проблеми, които не са пряко свързани с пола, т.е. са неутрални полово. И а, когато на основата на тези права хората, да речем, се възползват от правото си на придвижване и на свободно движение, това означава, че същите тези техни права трябва да, да се спазват и зачитат и в друга държава членка. Мисля, че това наистина са много важни е, проблеми и това са области, в които ние сме компетентни като комисия. Е, Въпросът свързан с екстремистските партии или движения. Свидетели сме на подобни проявления не само в Унгария, в Германия или в Холандия. Подобни движения има и в много други страни. Те са, те са, и те са все по-силни и по-силни следствие на економическите проблеми, с които хората се сблъскват, защото хората се страхуват и те намират, от, те отговарят на техните загриженост. Така че правителствата, които, които на основата на конституционни разпоредби смятат, че и обсъждат в момента дали да забранат подобни партии. Подобен дебат в момента се провежда в Германия, но се оказва, че никак не е, никак не е лесно, дори на основата на разпоредби залегнали в Конституцията. Така че е, това е наистина един е, сериозен проблем. Е, и важното е да се обсъждат основните и правилните проблеми. И тук, бих искала да отговоря на госпожа Викстръм за така наречените загубени поколения, на липсата на спада на доверието, липсата на доверие и Права сте. А, вижте какво съобщава Евробарометър. През последните години сме правили проучвания на степента на доверие на а, гражданите в а, доверие към собствените им правителства и към европейските институции и комесии. Така, горе-долу доверието към националните правителства беше стабилно, малко по-височко, степента е малко по-голяма към Европейската комисия, но цял, всичкото, М е стабилно, М има спад надолу. Тоест, има липса на доверие или спад на доверие към европейските политици. И това наистина е опасно, пагубно за институциите, за демокрацията. Защото ако, а, ако аз аз, аз ви вярвам и ви предоставям своето доверие чрез избирателния процес а, и чрез избирането ви. Така че това е двустранен процес. И ние трябва да внимаваме много как действаме, е, как изпълняваме отговорността си на избранници на гражданите. И мисля, че парламента наистина трябва да обсъди тези проблеми много задълбочено, защото нещата са учебийни просто. А, виждаме го не само в отделните страни, но виждаме ето на виждаме в, на общоевропейско равнище, че има такъв, такъв спад и той е много, тази тенденция е много тревожна. Колкото до уязвимите слоеве на населението, ромите, например, правиме ли достатъчно, не правиме ли достатъчно, никога не, ня, няма да е достатъчно. Защото никога не, не правиме всичко възможно, което можем да направим. За това е, искам, поисках от правителствата да изработат, да покажат черно на бяло какво искат и какво смятат да направят. Да разработат своите национални планове, защото не можем да говорим общи общи приказки. Да, когато в, в когато, в, а, когато имаме подобна директива, когато а, тези правилата, свързани с свободното движение, са в тази директива, вече националното, а, за, националната съдебна система трябва да бди за прилагането им. И говориме за правата и, и наистина Европейската година ще бъде момент, в който да обясним правата на а, гражданите. Но какво обещаха 27 държави? Ще имаме 27 национални план. Те ще обещаят нещо. Всяка година ще трябва да е, е, да, да направим оценка на направеното, защото проблема с е, ромите няма да се реши примерно за 100 дни или така нататък. защото в, едно е, нали, да, да, да се реши децата да се задължат да ходят на училище, защото това ще реши проблемите на следващи поколения, но просто ще трябва непрекъснато да се проследява този процес. А сега по въпроса за бездомните. Аз съм християн-демократка и имам много големи проблеми а, с такива закони, а, тъй като това е личното ми усещане, личното ми а, чувство. А, имаме ли компетенции по този въпрос? Трябва да говоря с комисаря по социалните въпроси за това дали имаме правомощия да действаме в тази посока. Но нещо, което правя и го правя системно във всички държави членки, предимно в държавите членки, в които има проблеми, е да а, засилим съдилищата, за да има правна сигурност, за да може хората да се обръщат към съдебната система, ако нещо не е наред. Аз именно за това говорих за писмото до унгарското правителство, в което искаме информация, защото ние бихме искали правото на независим съдебен процес да бъде, а, да бъде залегнал в националното законодателство и това да бъде в целия пакет на правата на отделното лице. След обед, по време на вашето изслушване, ще присъства нашия генерален директор и тя ще може да отговори на всички въпроси, не по-лошо от мен. Така че не сме разменили писма с, с унгарското правителство. Направена е първата стъпка за съдебна процедура, т.е. не става дума само за размяна на писма, а, а за една стъпка или ще промените е, закона, или ще ви изправим пред съда в Люксембург. Съгласен съм с господин Албрехт за закона за а, закрила на личните данни. Това е много важен закон, който трябва да се обсъжда във всичките му елементи, тъй като той е всеобхватен закон и той включва всички елементи на политиката. По въпроса за съдебното сътрудничество, това ме навежда на много въпроси, които бяха зададени. Изключително важно е в съдебното сътрудничество да се отчетат основни и минимални права на всички. Естествено, в много държави членки се зачитат много повече права, но минималните права са от абсолютно значение. Също така и разследването а, а, по този въпрос. Ако искате да работите с датското председателство, съм на ваше разположение. По заповедта за арест, разглеждахме го и в пленарната зала, не само с самата заповед, а с нейното изпълнение, защото някои държави членки злоупотребяват с тази заповед те я използват за, серио... за леки престъпления. Тоест тази европейска заповед за задържане е за сериозни, за тежки престъпления, а не за това, че някой е откраднал кокошка. Аз изпратих писма до правосъдните министри тази заповед за арест да бъде използвана както трябва, да не се злоупотребява с нея. Сега по въпроса за ам, присъединяването към Европейската конвенция по правата на човека. Аз имам правомощия да водя преговорите. Аз приключих с преговорите, които бяха много трудни. Това бяха преговори, които също така посочиха как може да имаме система, при която а, Европейския съд в Люксембург и Съда по правата на човека в а, Страсбург да бъдат взаимно допълващи, да не се препъват и да не се блокират в работата си. А сега държавите членки вече трябва да ратифицират постигнатото, създават а, се проблеми, някои държави членки не желаят е, да се присъединят към конвенцията, макар че а, тя е а, залегнала в Европейския договор. Ратифицирането обаче се блокира от някои държави членки, които просто не желаят да се постигне напредък в тази сфера. Интересно е, че съвета на министрите в момента е под председателството на Великобритания. Ще бъде интересно дали Великобритания ще се възползва от председателската си а, позиция, за да въведе реформи в съдебната система. Има толкова много неща, по които е, се е стигнало до задъна на улица. За затова аз искам да помоля британски британския министр да направи нещо полезно по време на тяхното председателство, защото това би имало много положителен ефект. За националното сътрудничество, съдебно сътрудничество и националните различия. Да, наистина има национални различия. Не можем да променяме националните сисми, системи, които за отговорност на националните държави. Единственото нещо, което мога да се опитам да направя е да се въведат минимални правила, да се изградят а, мостове между националните системи нашите държави членки спазват ли стандартите на международното право? Мисля, господин Киркхоп, че нашите национални съдилища дадоха отговор на този въпрос и отговора беше ясно и категорично не. Именно за това не функционира екстрадицията в някои държави. Вие вероятно имате предвид Гърция. Имаме, като казвам ние, имаме а, Генерална дирекция правосъдие, сме изпратили експерти в Гърция, за да може да се подпомогне реформата на гръцката правосъдна система, която не функционира така както трябва и това води до правна несигурност. Ние бихме желали да се надяваме, че е, гръцкото правителство ще проведе реформата в гражданското в гражданското право, в гражданството правосъдие, за да може да функционират всичките системи. Ние се тревожим също така и във връзка с регламента за а, обежището. А, колегата Сесилия Малстрюм работи по този въпрос. Тя е наистина много разстроена. Нейната задача никак не е лесна, а, опитвайки се да прокара тази реформа. Госпожа Ернст и вашия въпрос за Унгария. По въпроса за семейното право вече дадох отговор за това какво би могло да се направи, за да се хвърлят мостове по общо права. Вие знаете, че има една силна дискриминация, например забраната за парадите. Аз вече съм говорила по този въпрос не само за Унгария, но и в други държави членки, просто за да се. Ам, за да стигне до съзнанието посланието, че такава дискриминация не е приемлива от гледна точка на е, ценностите, на общите ценности. Немски въпрос за защита на данните. Когато анализирах правилата за защита на личните данни в различните държави членки, Бях вдъхновена от най-добрите държави членки и отчетох най-добрите правила и процедури. Обединих ги в едно европейско правило, което да се се разпростира навсякъде и немските е, много твърди, много силни правила а, да станат е, европейски правила. И мисля, че трябва да, а, е, това трябва да бъде процедурата, да се започне с най-високите стандарти и да се запази този много висок прах председателя. Благодаря, госпожо комисар. Както казах тази сутрин, ние наистина имахме ужасен ден. Имаме заседание на координаторите в 12.30. В 2 часа започваме изслушване на, по унгарската ситуация. 4 часа и половина след обед. Затова ви моля за разбиране. И сега ще дам думата за втори кръг въпроси, но много, много ви моля да а, а, можем да се вместим в тези 10 минути, защото комисара Рейтинг ще трябва да отговори на въпросите. Преминаваме към втори кръг. Моля ви, подгответе се. Две минути. Господин Алваро. Не, извинявайте, госпожа Гал. Извинявайте. Първо госпожа Гал. Искам само да се изкажа, защото бяха повдигнати много сериозни въпроси. Напълно съм съгласна с вас, госпожо комисар, че че комисията е пазител на договорите и съм абсолютно сигурна, че вие си гледате работата много добре. Е, по това няма въпрос. Искам да добавя обаче към дискусията елемента на слуховете. Е, много високо ценя колегата Викстрем и трябва да ви кажа, че е противно на това, което току-що беше казано, вие трябва да знаете, че бяха отворени няколко нови приюта е, за и 600 места имаше за бездомни. Ново, а, е, нова програма има за осигуряване на покрив за бездомните. Има един консорциум. Вие трябва да знаете, че според новите изменени закони има ново. Моля да ми извините, госпожо Га. госпожо Гал, председателя, председателят я прекъсва. Аз реагирам на въпроси, които а, просто не повярвах на очите си, когато ги чух. Не мога да разбера защо хора, които говорят по определени въпроси, не разглеждат фактите, а отправят много сериозни обвинения, без да се обърнат към фактите. Именно за това ни е необходима комисията, да, защото имаме нужда от органи на Европейския съюз, които да разглеждат фактите и различните закони и да имат възможност да го направят и всичко, което е необходимо за това. Благодаря, господин председател. Господин Алваро, ако искате, госпожо Викстрам, въпрос. За мен това е много важен процедурен въпрос. Аз няма тук да водя дебат с госпожа Гао. А, ние сме тук, за да водим диалог с комисията, но не оценявам а, не мога да а, го да, да, да, да, да водя спор с колегата. Хубаво, е, че сте създали а, приюти, приюти. Фантастично е, че вие не сте оправдали разходите. А, вие сте една марионетка на правителството на Орбан. Да, това беше процедурен въпрос. Господин Аваро, имате думата. Благодаря. Да, това е един предвкус от това, което ще, на това, което ще бъдем свидетели днес след обяд. Позволете ми да споделя с вас, че от 8 години заседавам в тази комисия и а, ме очудва, че само 10% от членовете на комисията са тук, при положение, че представителката на комисията идва да ни информира относно горещите теми. Наистина съм а, възмутен. Така че може би трябва да се замислим и за това. Добре, имам две минути, които изтичат. Защитата на данните, Унгария и екстремистските организации. Това са трите ми въпроса. От две години обсъждам обсъждаме този въпрос тук в парламента, както и с неправителствените организации във връзка с защитата на данните. Но нека бъдем внимателни. Темата е интересна, но нека да бъдем предпазливи относно текста, който ще бъде прият накрая не трябва да се ограничаваме до добри намерения и нищо конкретно на практика. Толкова много неща се нуждаят от допълнително уточняване. Дефинициите, например. 80% от регламента мога да, може да бъде изменен посредством делегирани актове. Това е немислимо. Трябва да бъдем предпазливи и относно следното. Не трябва да се стига до увеличаване на административната а, тежест и на бюрократичните пречки. Виждам, че предприятията попадат в приложното поле само когато имат а, под 225 служителя. Странно е това за директивата. На мен ми се искаше да разполагаме с малко повече време, за да обсъдим нещата, но добре. А, наистина ние сме в добри отношения, така че се надявам, че през следващите няколко седмици ще обсъдим по-важните аспекти. Всъщност нямам май повече време. А, Унгария ще се бъде обсъждана този след обяд, но все пак бих искал да кажа нещо конкретно. Надявам се, че Европейския парламент ще може да започне процедура по член 7.1.1. Не ми се иска на края на деня, след като изслушаме а, консерваторите и демократите да се стигне до незадействане на процедурата по 7.1.1. Тогава а, унгарците ще се запитат кой ни предаде, консерваторите и демократите го направиха. Разбира се, ще работим в тясно сътрудничество с комисията. Аз успях да убедя Мартин Шуц да започна разглеждане на темата сред заместник-председателите. Относно крайната десница, екстремистските а, организации, това също е а, важен въпрос. Гърция изпраща доста неприятна информация в това отношение, но нямам повече време, така че спирам до тук. Да, отбелязах това, което казвате. Прави сте. Нашата комисия има задължението да направи всичко, за да помогне. А, ние имаме 60 члена, 10% с 6 но това не е достатъчно и се надявам, че в заседанието на координаторите политическите групи ще бъдат представени и това ще бъде така и днес след обеда. Сега преминаваме към госпожа Флотра. Благодаря два аспекта, един коментар. Първият а, е, аспект е свързан с ромите. Чухме как а, е, строго реагирахте вследствие на събитията от лятото на 2010 година във Франция, вследствие на което Франция промени начина на транспониране на директивата за свободно движение, така че вие много добре реагирахте тогава. Но същевременно трябва да ви кажа, че през 2011 година във Франция бяха на... експулсирани още повече българи и румънци в сравнение с 2010 И тази лоша практика продължава. На сайта на комисията може да се следи ежедневно какви са плановете на държавите членки в това отношение. Впрочем, не всички държави членки са представили такива планове. Та ми е интересно да чуя вашето мнение относно това. Не сте получили планове от всички държави членки. Та, ако желаем да бъдем сериозни във връзка с плановете за интеграция на ромите, трябва да а, погледнем и държавите членки, които поддържат временни мерки във връзка с достъп до пазара на труда на тези държави. Защото наистина нереално е да изключваме по този начин хората. Вие с вашите колеги трябва да работите конкретно по тази тема и да бъдете също толкова строги. Изключването на работниците от трудовия пазар на някои държави членки. На второ място, в държавите членки се вижда значителен напредък в връзка с а, данните, които се спращат от ЦРУ е а, във връзка с мъченията. Парламента изготви доклад за, а, във връзка с доклада ФАВА и следи дейността на държавите членки в това отношение. Вие сте готова да работите в сътрудничество с Европейския парламент, наясно сме с това, но бих искала да попитам конкретно в работната ви програма за тази година какви инициативи възнамерявате да предложите, за да може доклада ФАВА, благодарение на всички журналисти, адвокати и неправителствени организации, които ни предоставиха нови нова информация, информация, която изисква нова инициатива от комисията и в частност от вас, госпожо Редин. Благодаря. Благодаря. Бих искала да се върна и аз на някои основни моменти. Надявам се и мен да не ме нападнат по този неприятен начин, който видяхме преди малко, защото все пак нашето заседание се излъчва. Господин Аваро заяви, че положението е доста неприятно. Това, че сме толкова малобройни в тази зала, но въпреки всичко бих искала да благодаря на комисията за на представителката на комисията за това, че е сред нас. Нашата парламентарна комисия миналата седмица отново разглежда тези въпроси, така че имам три въпроса към вас, госпожо комисар. Обсъждаме предложение на седем държави членки във връзка с а, възможността за европейско разследване. Предложението е изключително интересно, ако искаме да засилим съдебното сътрудничество. Според мен обаче а, някои елементи трябва да бъдат допълнително оценени. Та бих искала да попитам, възнамерява ли комисията да излезе с предложение да направи оценка на въздействието? Оценка на въздействието, която е важна в това отношение. Втория ми въпрос – Какво ще направи комисията във връзка с съдебното обучение и борбата с престъпността в рамките на 2012 година и в работата си през следващите години? В Лиеж вчера беше арестуван представител на Коза Ностра, например. Та какво ще направите в това отношение? И на трето място, възнамерявате ли да задействате член 7 заради нарушаването на човешките права в Унгария? Въпросът не се свежда само до Унгария. Това е широко разпространена практика навсякъде в Европа. Дори в Европейския парламент имаше депутати, които бяха осъдени за ксенофобия и расизъм. Благодаря, господин, госпожа Ярока. Благодаря ви много за вашата ангажираност по всички тези въпроси, е, за които говорихме. Искам да спомена някои неща във връзка с тези 40 милиона в Европа, които са най-бедни е, за които Европейския парламент е, изготви план. Вие знаете, че не става дума само за ромите, а за всички уязвими групи, за които говорихме тогава, когато говорим за европейско гражданство, говорим за засилването на правата и задълженията на тези хора. Това е един много важен въпрос. Вие изиграхте много важна роля за създаването на работна заетост. Вие говорихте за микрорегионите, играхте много важна роля за да може тез, тази директива да помогне на тези изключително уязвими хора, за да може екстремизма, за който говорят така ентусиазирано хората, да а, не се създават възможности за такива изключителни напрежения борбата срещу екстремизма е да се даде хора, на тези хора възможност да работят, за да може бедните още от самото начало да разберат какъв е проблема, да може да се изпълняват проектите и да се проследява изпълнението на проектите, за да се види истинската картина. Медиите могат да изиграят огромна роля чрез обективно отразяване на събитията, за да може да не научаваме само идеята идеите на политиците, да се отразяват всички страни, за да може хората, за които говорим, да а, говорят сами. Именно за това е много важно да а, разгледате как се води борбата срещу екстремизма. Аз мисля, че в Унгария а, се въвеждат закони. Орбан току-що въведе забро, забрана за демонстрации в униформа. Сега госпожа Интфел, две минути. Ще бъда съвсем кратка, господин председател. Току-що научих, че в помолба на АЛДЕ до годи... следващата седмица в Страсбург ще разглеждаме въпроса, за който водихме кореспонденция с вас, а, а, а именно, че американските правила а, имат примат над европейското а, право. Да, наистина да се случва така и ние нищо не можем да направим да се намесим. Аз се надявам а, следващата седмица да а, обсъдим как може Европейската комисия да направи така, че да се прилагат само европейски закони, а не законите на трети страни. Втория ми въпрос е свързан с гей двойките и гей браковете. Вие казахте, че нямате компетенции в сферата на семейното право. Това е вярно, но комисията е ангажирана в Алианса на семействата, така че вие имате инициативи в сферата на семейството и семейното законодателство. Искам да ви запитам какво а, можете да направите. Господин Сарозволски, Волски, почини. Благодаря, господин председател. Партията Вилдърс в Холандия е открита ксенофобска партия със свой блок и портал, която приканва хората, гражданите да се обаждат с цел депортирането на граждани от Източна Европа. И Подобно нещо се е случило миналата седмица. Така че дали Европейската комисия не смята, че трябва нещо да се направи и не смятате ли, че това, което става в Холандия в момента не е нарушаване на европейското законодателство и на потъпване на европейските ценности? В а, а, малко е безработица, малка безработицата в Холандия, така че не смятам, че това може е, да обяснява онова. Имам чувство, че, че се връщаме към на, на, на, нацистски практики. Защо не се не сте загрижени от а, забраната на политически партии в Белгия, в Германия, криминализирането на еретичната мисъл в а, Европа стана факта. Ето, например, в Франция беше прието закон, в който се казва, че геноцида на търменците в от, отказването на геноцида на арменците в, е, е престъпление. Защо Европейския съюз е, не не, не заклейми действията на правителството в Унгария през 2006 година. Защо защо говори, говорите за екстремисти? Според мен ек, ек, екстремисти трябва да бъдат наричани онези политици, които се опитват да забранат политически партии, които е, предпоставят препятствия пред свободата на изразяване. Колкото до хартата на основни права, е, господин полското и индийското правителство а, е, а, се възползваха от възможността на опт-аут. Господин Дъв не, не, е, не, неодавна е, каза, че по силата на Лисабонския договор всъщност не съществува на практика опт-аут. Дали всъщност полското и британското правителство не лъжат своите на своите народи. Сега ние благодариме на госпожа Редин, която а, има също много тежък, тежък, тежък дневен ред. Оставам само две минути. Унгария ще бъде обсъдена днес а, след обед и мисля, че вие ще имате възможности, ще можете да оспорвате действията по силата на член на седми. Аз не искам сега да навлизам в подробности, свързани с... I have already, uh, Обез... Вече изразих своята позиция относно свободното движение, проблемите свързани с ромите, националните планове за действие, които ще бъдат обсъдени подробно. Имаше и един проблем, един въпрос, на който не отговорих. Доклада ФАВА и ЦРУ, заедно с Сесилия Малстрем упражняваме натиск над а, държавите членки, за да, за да, се, обяс, да се обяснат. А, е, някои а, просто се позовават на а, тайните служби, за да не ни предоставят необходимите, необходимата информация, колкото до обучаването на магистратите да 700 хиляди магистрати ще получат специализирано обучение през следващите години, да има засилено сътрудничество с Eurojust. Euh, euh, И по-специално е, е, сътрудничество на Еврожуст и прокуратурите и прокурорите. Що се отнася до е, прането на пари, ще се предложат нови законодателни инициативи в тази област. А американското законодателство. Да, това, това ще бъде обсъдено, ще бъде включено в дневния ред. Тук става дума за международно право. И считаме, че европейското законодателство трябва да се прилага в Европа и ако става дума за екстрадиции или обмен на информация, трябва нещата да се разглеждат за всеки конкретен случай. Що се отнася до дискриминация спрямо трудещи се или граждани в Холандия, аз работя по този въпрос заедно с колегата в холандското правителство. Благодаря за това, че бяхте много кратка, точна и че останахте с нас до последния момент. Благодаря и на преводачите за тяхната щедрост. А сега продължаваме с заседание на координаторите. Thank you.